И тре Добре дошли и на колегите от Комисията по околна среда, както естествено и на колегите от медиите, на които бихме били много благодарни, ако полека-лека спрат да снимат и освободят местата, защото е по-добре да си говорим. Виждайки се, в момента не се виждаме изобщо, защото ни пречат колегите с фотоапаратите и камерите. Днес а, е изслушването на кандидат-комисаря по ети, енергетиката. Добре е дошъл сред нас на Гюнтер Оетингер, министър-председател на федерална провинция Баден-Вюртенберг. Както разбирате от титлата му, той е активен политик от държава членка. Добре е дошъл, господин Етингер. С радост очакваме разговора с вас. Днес ще говорим за енергийната политика. Това е тема, която съвно през последната година придоби голямо значение в нашата комисия, а и в европейската политика. Също времено темата е и си остава оспорвана от политическа гледна точка. Нейното значение несъмнено ще расте, защото влиянието на парламента в тази област ще се увеличи с влизането в сила на Лисабонския договор. Много се радвам на многочисленото присъствие. Добре е дошъл на господин Лайнен, председател на Комисията по околна среда, която днес също ще вземе участие в това изслушване. Толкова като встъпление от мен. Нека да Започне направо работа сега няма да ви а, осведомявам за правилника. Вчера надълго и на широко го направих. Няма смисъл. Единственото, което ще кажа, моля спазвайте отреденото ви време, за да могат да бъдат зададени всички въпроси. И проявете разбиране, ако ви прекъсвам, ако не спазвате отреденото време. Това се отнася както до питащите, така и до кандидат комисаря. Това няма да е от злоба, а от а, желание да се спазва правилника. Сега, господин Тингер, имате думата за 10 минути. Писмените материали по вашата кандидатура са в ръцете на колегите, така че можете да разчитате на това. благодаря за тази възможност за една първа официална среща с вас Комисията по енергетика и по околна среда. Това е разговор, който за мен е много важен, защото можем да разменим позиции и мнения. Още в началото искам да кажа, че кандидатствам за комисията, очаквайки, че ще си сътрудничам много тясно между, с колегите от парламента в областта, за която ще отговарям. Изправени сме пред нова страница от историята първата страница, която е белязана от една страна от Лисабонския договор, от втора страна от самите вас, защото вие сте новоизбран парламент, белязана е и от органи и структури, като председател на Съюза и също така е белязана от повишените очаквания към Европейския съюз. Ние се намираме в разгара на кризата на финансовите и економическите пазари. В Европа на национално ниво, на местно ниво и регионално ниво предприехме редица мерки за смекчаване последствията от кризата, но тя съвсем не е отминала. Смятам, че след кризата Европа и нейните страни членки, и нейните граждани ще бъдат изправени пред едно ново време, защото вече нищо няма да бъде такова, каквото е било. Политиката в социалната област, в областта на економиката трябва да се подобря, трябва да направим много повече, за да осигурим конкурентоспособност, устойчивост, социална справедливост, които да бъдат поставени на едни нови основи. Това, което казвам, се отнася до економиката и политиката най-общо, но и конкретно до областта на енергетиката, където наистина отваряме нова страница с влизането в сила на Лисабонския договор и неговия член 194 се променя правното основание. Сега вече разполагаме с широка правна компетентност. Европеизацията на енергийната политика според, нас е, според мен е обща задача на законодателя, т.е. на вас, на съвета и на комисията. Тук искам да стъпя върху онова, което през последните години беше направено като мерки и важни действия. Нека да бъда открит. Преди 10 години енергетиката не беше тема на европейско ниво. Едва преди 5 години започнаха първите инициативи и импулси. Онова, което беше заложено в законодателството и резолюциите от последните 5 години, наистина е значимо. През след следващите пет години бих искал заедно с вас да допринеса за европеизацията на енергийната политика в а, зависимост, разбира, в а, тясно съгласие, разбира се, с принципа на субсидиарност. Явявам се пред вас като човек, е, възпитан в духа на парламентарната идея. 14 години съм бил член на а, местен парламент, сега съм член на парламент на федерална провинция, а от 5 години съм и член на правителството. Искам да кажа, имайте ми доверие, знам какво очакват гражданите от един парламент. Знам също така какво очакват парламентаристите от администрацията и изпълнителната власт. И смятам, смятам да отговоря на тези очаквания. Още повече, че ще работя само в тясно сътрудничество с вас и комисията. Само така можем да постигнем успехи и да се преборим с трудностите. Енергийната политика е от изключително значение за Европейския съюз. Първо като ресор, второ като фактор за общо економическото развитие и на трето място като фактор за потребителите в открития вътрешен пазар по отношение също така на устойчивостта и актив, по-активното опазване на климата. С Лисабонския договор всички ние получихме много повече компетентност Субсидиарността също беше уточнена. Всички ние познаваме националните си законодателства. Вие ги познавате по-добре от мен, вашите законодателства, така че много внимателно трябва да преценяваме докъде ще стигнат европейските компетентности и е, докъде ще стига субсидиарността. Аз съм за офанзивна политика, аз съм за а, смело преценяване на това докъде да стигне нашата компетентност. Според мен тук има три стълба – конкурентоспособност, устойчивост и сигурност на доставките, което е много важно за Европа. 20-20-20 тази цел трябва да се постигне за 10 години. Това е основата за мен, която вие изляхте преди няколко години с толкова много кураж. Трябва да се предприемат съответните стъпки. А те са наша, ваша и моя задача. Днешната действителност – показва, че изкопаемите е, горива са най-важни в нашата економика, т.е. ние сме зависими от вноса. Ето защо трябва да променим из основи парадигмата в енергийната политика с цел декарбонизация, с цел бедна на емисии на въглероден диоксид, енергийна политика в бъдещето в името на европейската солидарност. 20% към които се стремим са тясно свързани с енергийната ефективност. Това е амбициозна цел, но от нас зависи да наблюдаваме как се постига тя, да предприемаме съответните мерки и да предприемаме правилните стъпки. Още повече, че след Копенхаген Европейският съюз зависи до голяма степен от реализацията на своите амбициозни цели, за да покажем на отчасти скептичния в това отношение свят, че всичко това е възможно от техническа и финансова гледна точка. Ето защо ние всички заедно ще анализираме първия план за действие за енергийна ефективност и възоснова на този план смятам да ви представя нов, по-фокусиран план за действие да се повиши енергийната сигурност е вторият ми много важен приоритет, който има и европейско измерение и външно-политическо измерение. Що се отнася особено до външната политика, смятам, че по-тясната съгласуваност на европейската енергийна политика ще бъде по-полезна, вместо двустранните отношения и договори за в бъдеще. Това го казвам и от гледна точка на страната, от която идвам, защото само ако е, виждаме като обща задача европейската е, енергийна политика, тя ще бъде постижима без да има изолирани национални решения. А, кризата ни накара да приемем и амбициозни програми за насърчаване на инфраструктурата, за вътрешния пазар, за потреблението и за сигурността на енергоснабдяването. Това е много важно. Ако разгледаме мобилната инфраструктура на Европа, т.е. сухопътните а, артерии, комуникациите, водните пътища и така нататък, бихме установили, че по отношение на газа, електричеството, благородните газове и транспортната прозрачност и транспортната сигурност в никакъв случай не са толкова ясно очертани, както би било необходимо за вътрешния пазар, за потребителите и за Европа изобщо. Третият пакет за вътрешния пазар ще бъде прилаган заедно с вас от мен, като бих искал заедно с вас да запълним сега съществуващите празноти в законодателството. Смятам, че потребителите трябва да получат повече възможност за действие, повече прозрачност, повече право на интерактив, е, интерактивност. Интелигентните мрежи не са само някакво заглавие, те трябва да бъдат постигнати в Европа. Това отношение Декларирам готовността си за официален и неформален диалог. Разчитам на вашите въпроси и на вашите мнения днес, които да бъдат едно въведение към съвместната ни работа през следващите пет години. Вие имате очаквания от мен. Аз бих искал да допринеса за това тези очаквания да бъдат изпълнени. Благодаря. Благодаря ви, колега Оттингер. Е, давам думата на колегата Квадрас. Той ще бъде първия, който ще зададе въпрос. Сеньор президенте, все още... Благодаря, господин председателю. Добре дошли на заседанието, господин кандидат е, за комисар. Желая ви успех. Господин кандидат, вие знаете, че Европейският съюз си е поставил цел 20% възобновими източници на енергия до 2020 година в енергийния микс. Но както знаете също, тази цел не е достатъчна. Ако Искаме енергийната политика да е конкурентоспособна, да са гарантирани доставките и емисиите да са на ниско ниво. Така че Хората смятат, че е, сред източниците с е, ниски емисии би трябвало да определим някои предпочитания. Е, това поне са някои хора. Други, сред които съм и аз, са в полза на по-интегриран подход. Моят въпрос е много простичък, господин кандидат. Бихте ли били привърженик на задаването на интегрирана цел – за всички източници с ниски или нулеви емисии в бъдеще. Дали трябва да се подхожда към тази тема като цяло? Колегата Атингър има думата. 20% са една много амбициозна цел. Това мога да кажа въз основа на досегашния ми опит е, от е, моята федерална провинция баден Вюртенберг. тъй като в момента този процент в Баден-Вюртенберг е 9%, което е малко по-добре, отколкото стоеността за цяла Германия. Смятам, че беше едно правилно решение да се постави такава амбициозна цел, която, чето изпълнение да бъде проверено след известно време и тя да бъде коригирана. Аз смятам, че в дългосрочен план са необходими повече от 20%. По какъв начин те ще бъдат постигнати? Какъв ще бъде конкретният енергиен микс? Зависи до голяма степен от регионалните особености, от е, възможностите за използване на вятърната енергия, слънчевата енергия, геотермалната енергия и така нататък, защото те са разпределени по различен начин в европейските региони. Затова аз смятам, че принципа на субсидиарността тук трябва да бъде спазен и трябва да бъде подоставена е, свобода на действие на е, регионалните действащи лица. Освен това, аз мятам, че трябва да се подобрят транспортните капацитети. В Европа извън Европа има е, региони, при които от, отлично може да се произвожда произвежда енергия от възобновяеми източници, например от вятърна енергия. От друга страна обаче а, имаме други региони, като а, Париж, например, или Рурската област, където възможностите за производство не са толкова големи. Тоест, задачата на Европа е да постави амбициозни цели, да контролира тяхното изпълнение и да създаде добри мрежи, които да предоставят възможност за индивидуални и държавни инвестиции. Допълнителен въпрос, колега Квадрас? Благодаря ви, господин Етингер, за вашия отговор. Както вероятно се досещате, това, което имах предвид, е, е идеята а, да се изпълняват стратегии, както в Великобритания, където са най-амбициозните проекти за ветроенергия и за енергия от силата на приливите. И тези проекти се съчетават с обновяването на ядрените мощности, като същевременно стремежът е разработване на източници на енергия с ниски емисии, на въглероден двуокис. Бихте ли били привърженик на такова съчетание? на цел, при която се обхващат всички възможни източници на енергия с ниски емисии, а не само някои от тях. Скъпи колеги, вчера а, автоматично спазвахме времето, днес това не ни се отдава много добре. Моля ви да спазвате времето. Една минута за въпрос, две минути за отговор, половин минута за допълващ въпрос а, и след това оставащото време за отговор. Моля ви да спазвате тази схема. Е, извинете, господин Детингър, имате думата за отговор. Смятам, а, че е правилно да се избере един среден път между двете альтернативи, които предлагате. От една страна много свобода за действие на а, економическите субекти и националните правителства, и от друга страна задаване на цели и рамка, която да бъде смислена, която чето спазване да се контролира. Аз смятам, че намаляването на емисиите и премахването на емисиите на въглероден двуокис е задължително необходими. Но аз зачитам правото на свободно решение на, на националните правителства. Аз като представител на Баден-Вюртенберг се застъпвам за това да не се съкръщава времето за действие, времето за работа на ядрените електроцентрали. И аз знам, че въпроса за или против ядрената енергия е в компетентността на националните правителства. Германия обаче се намира, граничи с Франция и с Австрия, които казват не на ядрената енергия, за разлика от Германия те предлагат преходна технология, докато знам, че има страни, които се застъпват за постоянните технологии. Аз зачитам тези различия и смятам, че трябва да гарантираме безопасността посредством иновативни изследователски решения. Колегата Гланта има думата. Благодаря, господин председател, господин Етингър. Моя въпрос се отнася не толкова до енергийната политика, колкото до общо европейски политически въпроси. В миналото Германското федерално министерство на финансите доста критично разгледа Баден-Вюртенберг за пране на пари. За мен и за много, за много още колеги стои въпроса как ще е, е, как ще е, погледнете на този въпрос? По какъв начин ще бъдете е, убедителен пред 27-те страни членки, тъй като вие декларирате, че сте спазвате правните разпоредби в това отношение? Колегата Етингер има думата. аз смятам, че решението на проблема е в прозрачността и а, откритостта. Федералното германско законодателство през август 2008 година, т.е. преди 17 е, месеца, даде автоматична компетентност на моя вътрешен министр – за а, е, изпълнение на всички мерки а, е, в борбата за пране на пари. Но Министерството не е, е, мястото, на което трябва да се работи в дългосрочен план. Това е, е просто една от инстанциите, които са компетентни по този въпрос. Разпоредбите срещу прането на парите, а, борбата срещу пране на пари се води с специален президиум в Хантрула, е, Това е специалният орган, който създадохме ние за борба с прането на парите. Нито една друга федерална провинция, дори Бранденбург, не са взели толкова добри мерки като Баден-Вюртенберг. Да, разбира се, ние в, Баден, в Бранденбург нямаме толкова остър проблем с прането на пари но а, бихте ли могли да си а, представи следното нещо, да действате заедно с нас а, срещу президента Барозо за засилване на а, дейността по изследователската работа в областта на енергетиката. Колега, смятам, че портфела, по който работиш, ще се разраства. А, тъй като а, моя а, предшественик използва до голяма степен а, потенциала. А, Смятам, че броя на парламентаристите, които се ангажират с въпроса на енергетиката, също ще расте и аз смятам, че по този начин ние ще бъдем действени а, и силни. А, като в всеки демократичен орган а, има много въпроси, които се покриват с а, а, други комисии, примерно а, екология, економика, външна политика. И аз смятам, че а, колегията на комисарите а, ще успее в партньорство и в а, атмосфера а, да се справи с проблемите и няма строго да раздели отделните области президента, който като цяло отговаря за работата на комисията, заяви в своето писмо, че изследователската дейност в областта на енергетиката е разположена в моя ресор по какъв начин ще се разграничим формално и по същество, ще установим по време на работата. Но аз смятам да работя в изследователско отношение. Въпреки а, третия пакет за вътрешния пазар, вътрешния пазар на енергия все още не работи. Потребителите и промишлеността а, а, са изложени на непостоянни цени, на непостоянни мрежи, които са уязвими а, от климатични а, проблеми. Мисля, че поради тази причина са необходими бързи решения и бързи и твърди мерки. Предстои в парламента и в съвета да бъде обсъдено какво ще се направи до 2020 година, какви бързи мерки ще предложите вие, за да се справим с тази ситуация. Господин Детингър, имате думата. Аз бих искал първо да бъдат а, изпълнени мерките от този а, трети пакет. А, а, възнамерявам да следя изпълнението на тези мерки а, и заедно с вас а, да правя равносметка. Първо става дума за 10 годишно инвестиционен план на предприятията за мрежите за снабдяване с електричество и газ. Смятам, че когато става дума за разширяване на капацитетата за транспорт на електричество и газ, трябва да подам съответните задължения към а, предприятията. Дори да става дума за супермрежи а, и за а, а, мрежи в а, северни и в средиземноморския регион. Аз имам опит с европейската железопътния а, транспорт и по същия начин, по който изграждането на железопътна мрежа в Европа е, е полезно за европейския вътрешен пазар, по същия този начин е, ми се струва полезно и изграждането и финансирането на европейски енергийни мрежи. Това според мен също е задача, която предстои да бъде решена. В е, консултациите за бюджета през следващия период ще помислим по този въпрос и ще предвидим необходимите средства. Второ, според мен на вътрешния пазар информацията за потребителите все още не е на достатъчно високо ниво. Трябва да се засили компетентността на потребителите, като се използват всички е, публични средства с медиите, с специализирани е, мероприятия по места, е, с обучение в училищата. Тук според мен има голям потенциал за подобрение. На, на трето място само добре информирания потребител може да използва а, възможностите. А, тоест, потребителят трябва да има възможност да прецени как да повиши своята енергийна ефективност, как да пести енергия. Слушал съм много аргументи за и против по тези теми. Знам какви са интересите в моето правителство, знам какви са интересите на големите енергийни фирми в Европа. Много по-важна на мене ми се струва темата не за продажбата на мрежите, а за прозрачността. Тя е много по-важна за вътрешния пазар. Господин Оттингер, моля ви да спазвате времето, за да могат всички да си зададат въпросите. Госпожа Екерт. Е, е, е Господин Етингер, Мерките, които споменахте, все пак ще отнемат твърде много време. Ако искаме е, промишлеността да промени поведението си по отношение на супермрежите, ако искаме потребителя да се промени, трябва да чакаме дълго. Ние в нас искаме ние ще трябва да зависим от внос. 70% от енергийните доставки са вносни, сега са 50%. Какво ще направите в спешен порядък, господин Етингер? Гюнтер Етингер, с Испанското председателство сме се разбрали за един много важен приоритет. Разбира се, това е, е финансовата криза, но най-вече енергийната сигурност. През следващите седмици ще положа усилия, заедно с вас, разбира се, моето, от моя ресор да излязат конкретни предложения към председателя на комисията, които ще разработя заедно с колегата Хилдегард. Именно това ще бъдат спешните мерки. Е, Клод Турнс. Клод Oettinger, welcome to this hearing. A strong and ambitious EU energy policy. Господин кандидат, амбициозната политика на Европейския съюз предполага да говорим с един глас пред Русия. Вие казахте е, в е, вашия доклад, е, че отчасти ще защитавате и германските интереси. Това е част според вас от вашата задача. Как ще съчетаете нещата? Европейският подход е, е да се е, отдели собствеността. Е, как ще съчетаете всичко това? Най-голямата ви политическа задача в следващите години и политическа битка ще бъде политиката на енергийната ефективност. Готов ли сте да се борите за 20% задължителна цел за енергийна ефективност? Готови ли сте да се борите за преразглеждане на директивите, включително тези за енергийните услуги, защото политиката на енергийната ефективност е политика номер едно за вас през следващите години и как това може да влезе е, в е, конфликт е, с основните германски олигополи? Ако се стигне до такъв конфликт, как вие ще подходите? Въпросът беше много ясен, господин Етингер. Уважаеми господин Турнес. За мен са задължителни вече приетите решения и насоки. 20% и много от нещата по моето досие произлизат от вас. Вие сте ги разработили вие, а каквото ми са приели европейските депутати, за мен са задължителни. Задачата ми е заедно с вас да преминем през 2010 година, а 2050 е по-дългосрочната ни цел. Тук говоря за декарбонизацията. Бих искал да а, допринеса сега за това през последващото а, десетилетие да се дефинират технически и политически изисквания. Казах вече, че а, сте ми добре известни инициативите по разделяне на мрежата от производителя – но тук за мен е важно да има прозрачност, да има ниски разходи и достъп при почтени условия. Германия и Франция са страни с голяма територия. Те произвеждат много енергия и те ще бъдат пробният камък те ще бъдат пробния камък за това как се а, спазва обективност. Аз не съм немски комисар, аз просто съм а, Предложено от Германия. Да, познавам доста добре структурата в Германия, но аз нямам никакво намерение да бъда сторонник на германските структури. Това мога да ви го обещая. Мога да ви обещая също, че ще се съобразявам с европейското измерение по всички въпроси. Председателят, благодаря на Клод Турнес. Имате ли уточняващ въпрос? <laughs> so, uh, it is an open secret. Публична тайна е, че вие имате много тесни лични връзки с господин Бернард Харт от ЕОН и господин Гросман, който е представител на друга компания. Как ще се справите а, с а, въпроси като да кажем жалбата на Световния фонд за опазване на а, дивата природа а, във връзка с предстоящите енергийни проекти в Карлсруе, как ще подходите а, към евентуални процедури за нарушаване на общностното право а, от Амплион. А, където а, няма а, разделяне на собствеността а, в рамките на мрежата. Аз не поставям под съмнение. Е, вие можете да играете карти с когото искате, обаче когато става дума за политиката на Европейския съюз, ние трябва да бъдем сигурни, че политиката не се решава на масата, на която се играят карти. Господин Етингер, имате думата. Имайте ми доверие. Наистина притежавам необходимата обективност. Там, където става дума за спазване на принципа на независимостта на съдебната система, тя ще бъде спазена. Защото ние сме правови държави, демократични правови държави господин Гросман веднъж игра с мен, веднъж на бенефисен турнир в полза на едни деца. Играе добре. Добре играе карти, трябва да ви кажа. В една от залите на моето министерство беше турнир. Аз не играх против него. Ние играхме против други мога да ви поканя, ако умеете да играете скат, разбира се, ви каня най-сърдечно. Колега Чичестър, next... Колегата Чичестър, заповядайте. You, Благодаря, господин председателю. Господин Етингер, 31% или нещо подобно от европейското електричество идва от ядрената енергетика. Смятате ли, че има някакъв шанс е, да се стигне до такъв процент от източници на възобновяема енергия. Дори с големи а, е, проекти като Дезитек, а, е, слънчевата енергия от Сахара или а, ветрогенераторите в а, Северното а, море, дори а, баражите а, от региона, от който аз идвам. В този контекст предвиждате ли някакви големи инициативи или проекти по време на своя мандат? или ще се съсредоточите върху прилагането на действащото законодателство, енергийния пакет, пакета, третия пакет за вътрешния пазар, е, те да бъдат единно приложени в, целия, в е, цялата територия на Съюз? Пакетът за климата трябва да се реализира в пълния си състав. Това е амбициозна цел, но мисля, че тя трябва да се постигне, ако не искаме да загубим доверието на света към Европейския съюз. Освен това, смятам, че трябва да се поставят и други цели през следващите години всички ние заедно ще трябва да разговаряме за последващото десетилетие. Ще трябва да разговаряме за това дали и как могат да се поставят по-амбициозни от техническа и политическа гледна точка цели в сравнение с 20-20-20. Според мен трябва да анализираме визиите, без да сме предобредени към онези, откъдето идват. Това е много важно, както за Европа, така и за Африка. За слънчевата енергия и за развитието на преносни мрежи, каквито в момента няма. Става дума за преносни мрежи без загуби. Така че Десетек кани всички участващи предприятия, засегнати лица, фирми от енергоснабдяването, от областта на комуникациите, но нека да бъдем ясни. Дезетек не трябва да води до експлоатация на Африка, защото това трябва да бъде печеливша ситуация както за Африка, така и средизем... за Средиземноморието. Има страни, които ще работят с ядрена енергетика и през следващото и през следващото десетилетие. Германия е сред тях. Има страни, които залагат на така едно а, далечно бъдеще с а, ядрена енергетика. Всичко това аз ще трябва да го приема и да го уважа на основата на сега действащия договор е прерогатив на националните правителства и парламенти да вземат решения по този въпрос. А, моята задача е да уважавам и изпълнявам договорите. Уточняваш въпрос на колегата Чичестър. Um, Благодаря, господин председателю. В встъплението си вие говорихте за преодоляване на празнотите в третия пакет. И е, част е, от нещата тук е Европейската агенция за сътрудничество между регулативните органи в областта на енергетиката. Ще подкрепите ли тяхната работа и в частност усилията им за преодоляване на е, този въпрос и решаване на въпроса за отделянето на собствеността? Благодаря, господин Етингер регулирането е по отношение на вътрешния пазар. И то е особено важно за малки вътрешни пазари, които все още не са се превърнали в пазари. Така че трябва да намерим златната среда между прекаленото регулиране, което би попречило на пазара, и недостатъчното регулиране, което пък е, ще доведе до това да няма пазар. Сега няма да посочвам конкретни страни, Знаете какво имам предвид по отношение на големите страни в Европа. Регулирането е необходимо, но то трябва да създава честни, справедливи основи на пазара с равни възможности за достъп и конкуренция. Сега, важно е да видим какво ще бъде регулирането по отношение на а, вече а, направени амортизационни отчисления по отношение на някои централи, понеже са финансирани от държавата. Просто ще трябва да уважаваме това, което съществува в страните. Не можем да се наместваме в правото на собственост, така че когато работи, говорим за продажбите, това не е прието в всички национални правителства. За мен е най-важно прозрачността на калкулациите, на разходите и на и справедливостта на цените. Това е прагматичната и ефикасна мярка. Колегата Матиас. <laughs> Благодаря, тук дясно съм. Благодаря, господин председател. Господин председателю, господин кандидат, говорихте за нормативните актове, говорихте за извънредно разнообразните проекти, засегнахте различни въпроси. Сред които енергийна ефективност. Не говорихте обаче толкова много за разнообразяването на източниците на енергия. И с това е свързан първият ми въпрос. Европейският съюз не е направил много. Доста е бил предпазлив всъщност, що се отнася до производството на енергия от биомаса. Какво мислите по този въпрос? Като се има предвид, че имаме доста сериозни проблеми с обезлесяването в Европа. И всичко, което правим в момента е да излъчваме препоръки, вместо да формулираме стриктни критерии. Какво мислите? Моля за отговор от господин Отингер. Темата за е, биоенергията без значение е, дали става дума за биомаса или за енергия за транспорт. трябва да бъде разработена през следващите години с е, много е, тънък усъд е, защото стойността зададена за сектора на транспорта е доста стриктна. Но аз за момента не познавам опасностите, които са свързани с темата за биоенергията и аз ще ви предоставя е, доклад е, на тази тема. Е, в който ще се разгледат въпросите за това, доколко, примерно, в горите могат да се изградят е, такива места за производство на енергия от е, биомаса. Е, не бива обаче да разглеждаме биомасата изолирана, а като част от темата за намаляването на емисията от въглероден диоксид. Въпреки това, аз обаче смятам, че темата за биомасата представлява и една добра перспектива за селскостопанските предприятия в Европа и работата по тази тема трябва да се разширява. Оточняваш въпрос, госпожа Матиас. Благодаря. Господин кандидат, вторият ми въпрос също е много директен. Той е посветен на проблем, вече поставен от някои колеги, а именно декарбонизацията. Въпросът е, като се има предвид е, политиката на Европейския съюз по отношение на горивата, как възнамерявате да развиете такава политика, която да може да се справи с проблемите породени от нарастващото отделяне на въглероден двуокис и съдържащи въглероден двуокис газове в Европа. Напълно сте права и тук не трябва да се разглеждат само страните от Европейския съюз. Мислят, че трябва да внасяме биомаса защото в развиващите се страни и бързо развиващите се економики е, имат е, голям е, потенциал, от много биомаса, която не се използва. Така че а, чрез импулси от наша страна, процентни квоти и цели, трябва да бъде зададен цялостния баланс, който да включва и внос от развиващи се страни, бързо развиващи се економики за да може по този начин да се намалят емисиите на въглероден диоксид и да се отговори на екологичните цели. Аз съм готов да работя в това отношение. Готов съм да внеса и промени. В противен случай ще действам според плана. Колегата Цапала има думата. Господин Етингер, добре дошли на заседанието. Приветствам ви от името на своята група. Пожелавам ви успех. До сега законодателството, стратегията, политиката на Европейския съюз са а, уреждали а, вашата сфера чрез подход основан на пазарни методи. Бихте ли възприели интегриран подход, при който се защитават и интересите на потребителите, когато се определя политиката в областта на енергетиката? Господин Атингер. Продукта е нужен ростов. Газът е необходима суровина за а, всяка индустриализирана економика и в този смисъл е много важна суровина за Европейския съюз аз смятам да допринеса за възможно най-ефективното използване на газа. И аз смятам обаче, че е, газопреносните е, мрежи е, играят ограничена роля в енергийния микс. и тук трябва да се основаваме на принципа на солидарността. аз възнамерявам а, да засиля а, темата за солидарността и партньорството в проекта Северен поток. Мисля, че това е необходимо, за да се намали зависимостта от само един газопровод и само една страна на происход, а и това ще стане чрез увеличаване на газопроводите. Така че е, за мен е, е, газопроводите и мрежите са еднакво важни както в Северна Европа, така и в Южна Европа е връзката с Каспийско море, също така и мрежите в Средиземно море. А, освен това, а, обратните газопроводи, т.е. мрежите за разпределяне на газа в, Европе... в рамките на Европейския съюз, ще играят много важна роля. И аз смятам да работя за напредъка по тези проекти през следващите години. И искате ли думата за уточняваш въпрос, колега? Да. Що се отнася до альтернативните форми на енергия? В понеделник в Страсбург ще изслушаме кандидата за комисар по промишлеността. Що се отнася до конкурентоспособността на Европейския съюз. Смятате ли, че европейската енергийна политика трябва да отразява енергийния микс, с който разполагаме в европейската промишленост? Е, При конкурентоспособността на европейската економика и в запазването на работните места а, енергетиката ще играе все по-голяма роля. А, имам предвид хранително-вкусовата промишленост, химическата промишленост, производството на хартия и така нататък. Засегнати са обаче всички отрасли. Разходите за енергия и сигурността на енергията са много важни при определене на мястото за производство. Е, тук става дума за утвърдените места за производство, като Северна Америка, Азия и така нататък. Така че а, е, енергийната ефективност е, ще бъде особено важна за запазване на атрактивността на европейските места за производство. Смятам енергийния микс на отделните държави трябва да бъде запазен такъв, какъвто е сега и да се доразвива, но не срещу волята на страните, а съгласно решенията на техните правителства. И, а, аз смятам, че когато говорим за енергия и за разходи за енергия е важно едно нещо. А, са важни много аспекти. Важни са социалните стандарти, екологичните стандарти и така нататък. Европа може да си а, позволи да бъде малко по-инновативна, малко по-взискателна и да следва малко по-високи стандарти в сравнение с а, останалия свят. Но трябва да внимаваме а, чрез допълнително обучение на нашите работещи, чрез иновации, чрез внедряване на нови технологии, да запазим нашата конкурентоспособност и да запазим работните места в европейската економика. Колегата Соса Вагнер има думата. Благодаря, господин председател. Господин Етингер, Вие отчасти отговорихте на това, което щях да задам като въпрос, когато засегнахте проблематиката на газопроводите. Но искам по-конкретен отговор за конкретните мерки, които ще предприемете с оглед липсата на енергийна взаимовръзка, взаимна свързаност между Франция и Испания. Господин депутат, А, мисля, че имаме прекалено малко регионални места за връзка между отделните национални а, мрежи. Аз бих желал заедно с вас да работя за създаването на европейски вътрешен пазар, а не само за засилване на националните пазари. А в момента този пазар се а, доминира от силни регионални и национални а, действащи лица, между които трябва да бъдат създадени места за връзка. Дали това ще стане а, а, чрез а, поставане на изисквания или чрез отпускане на финансиране, а, ще се разбере. Но специално а, за Германия и Франция съм сигурен и знам, че няма капацитети, а, няма мощности за а, пренос на енергия различия между двете държави, да не говорим за европейското измерение на този въпрос. Господин Солса Вагнер, уточняващ въпрос. Етингер, левесио. Да, господин Етингер. Надявам се, че енерги, енер, енергично ще се справите с проблемите в енергетиката. Кабубинска. Фрау, е, госпожа Каловска-Бубинска има думата за следващия въпрос. Благодаря. В встъплението си казахте, че сега започва нов период в енергийната политика на Европа. Така че вие наистина имате шанс да се превърнете в комисар с историческа роля в Европейския съюз, като оказвате влияние върху тази проактивна европейска енергийна политика този смисъл приветствам казаното от вас за необходимостта от по-голяма солидарност и е, за европеизацията на енергийната политика. В това отношение искам и да ви попитам. Сега отделни държави членки могат да бъдат отрязвани от енергийни доставки посредством изолация. Какви конкретни мерки ще приложите, за да осигурите прилагането на принципа на солидарност, въплатен в член 194 от е, договора от Лисабон? Какво ще направите е, за стимулиране финансирането и разработването на Южния енергиен коридор и други альтернативни източници на доставки на газ? Благодаря, господин Етенгер. Имате думата за отговор. По втория въпрос. В южното решение аз виждам а, възможността за а, използване на нови източници на газ от Каспийско море и от Азербайджан. Виждам тук също възможност за намаляване, за ограничаване на зависимостта от Русия, без да разваляме по никакъв начин партньорството с Русия, което ще бъде определящо и за следващите десетилетия. По отношение на солидарността. Знам, че е, решението в е, Балтийско море, Северния поток, е, се намира пред етапа на реализация – Полша и Балтийските държави с право твърдят, че решението има твърде слаб елемент на солидарност. Според мен, двустранните, всички съществуващи двустранни споразумения трябва да бъдат обявени и в средносрочен план тези двустранни споразумения трябва да се превърнат в европейски. Тоест, аз ще работя за това да убедя националните правителства да предоставят мандата за преговори с трети държави страни, производителки на Европейския съюз, да преговаря като цяло. Освен това, аз е, ще държа държавите, от които ние е, внасяме енергийни източници, да не ощетяват нито една страна членка на Европейския съюз. Това ми се струва задължително необходимо. Госпожа Коларска-Бобинска има думата за уточняваш въпрос. Благодаря за отговора ви. Мисля, че вашето заявление е много важно за Полша и за много от другите страни в нашия регион задавам следния допълнителен въпрос. Споразумението за Набуко съдържа гаранции за доставка на газ за всички държави членки, както и за участниците от наречената газова общност. Въпросът ми е, бихте ли подкрепили аналогични гаранции, тъй, щото всички държави членки да бъдат включвани в други споразумения за пренасене на енергоносители до Европейския съюз. Например, Северен поток. Вие споменахте това. И смятате ли, че споразумението на Буко трябва да бъде разпростряно към Грузия и Азербайджан? Съществуващите договори трябва да се спазват. Договорите сключени от е, инвеститорите, договорите, които имат е, клаузи за доставка. Но външно-политическите отношения трябва да се е, развиват в такава посока, че да няма нито един ощетен, да няма държави с изключителни права и така нататък. Така че нашата цел ще бъде да доставяме суровината при справедливи условия, прогнозируеми условия на европейския пазар, така че всеки национален пазар и всеки е, производител да има достъп до тази суровина при равни условия на един отворен и прозрачен пазар. И тук трябва да направим доста неща в това отношение по Набуко. А, мисля, че на първо място ще трябва да се обсъди този въпрос в а, външната ни политика, а, особено по отношение на държави, които не а, зачитат ценностите, които са толкова важни за нас. По друга страна обаче, а, енергията е продукт. А, и а, е, моята цел е там, където има залежи, а, е, зависимостта на Европа от тези места да бъде намалена чрез изграждане на нови мощности. А, е, Азербайджан а, и а, Каспийско море са част от тези места, на които има находища и ще трябва да решим въпроса как да изглеждат тези мрежи и как ще бъдат финансирани. Госпожа Улфскок е следващото, което има думата. Eh, Господин Оттингер, както вече стана ясно, съществуват опасения, че вие ще защитавате някои частни интереси. А, и вие фаворизирате а, е, по някакъв начин ядрената енергия. Тоест, вие поставяте а, е, интересите на промишлеността на първо място и едва на второ място екологичните интереси. И това ме тревожи и мен. През 2007 година вие работихте в един е, те, е, е, think tank, един мозъчен тръст, който си позволи антисемистки изказвания. И аз ще ви помоля на това място вие да изясните как стоят нещата, как може да се доверим на приоритетите, които залагат. Господин Оттингър, изяснете въпроса. Първо, аз е, не съм подкрепил е, никакви дейности на ЕДФ, ЕОН, РВЕ е и така нататък. Аз съм независим, но аз мятам, че съм длъжен да, да поддържам тесни контакти с а, индустрията. Аз не смятам, че политиката трябва да се разграничи от производителите и от синдикатите, а, а трябва да поддържа връзка с тях. Аз поддържам, ва, а, аз поддържам връзка както с ЕДФ, така така и с ИГ Метал, защото ЕДФ доставя 45% от енергията в Баден-Вюртенберг. Аз искам да обменяме мисли, да, обменяме идеи между всички участващи. Аз мисля, че в това е бъдещето. И аз не смятам, че трябва да очаквате е, от мен, че ще създавам зависимости. Напротив, това ще повиши нашата независимост. Е, а, и аз мятам, че съм запазил своята независимост до този момент във всяко едно отношение. По втория въпрос. А, моят а, предшественик а, беше а, член на една фундация по служба. Аз поех неговото членство също, а, също служебно. Аз никога не съм присъствал на заседание, никога не съм участвал, но е вярно, че съм член. От това обаче нищо не следва. По темата за антисемитизма, моля попитайте е, в моята федерална провинция за моите отношения с еврейските религиозни общности. Тогава ще разберете, че тези отношения са много интензивни, основават се на взаимно доверие, за това има доказателства. Е, и този въпрос винаги е бил много важен за мен поради историческото ни минало, а, защото това е свързано и с нашите християнски ценности а, и аз по този начин ще действам и в Брюксо. Колега, възможно за допълнителен въпрос. Е, Благодаря за вашия отговор, господин Оттингър. Как, каква е вашата дефиниция на понятието конфликт на интереси? Защото в кодекса за поведение на комисарите не се съдържа дефиниция на понятието независимост и конфликт на интереси. Струвам. Е, явно всеки комисар трябва да определи сам за себе си какво означава това. И е, този въпрос е, трябва да се изясни предварително, за да сме сигурни, че човек е отворен за контакти, а не за някакви частни интереси. Да, темата за обективността е, и за, за независимостта и справедливостта на човека, който е избран на изборна длъжност, а, е а, задължителен елемент на всяка една демокрация. Аз не познавам нито един друг орган, като комисията, в който темата за независимостта и конфликта на интересите да е застъпена и спазена толкова добре. А, аз се тревожа а, примерно темата за а, лобирането в Германия пред германския Бундестаг, но тук в комисията ние сме доста по-стрикни и доста по-последователни в сравнение с всеки един друг орган. И аз смятам, че е, колкото и писмени разпоредби да съществуват, има едно нещо, което е задължително необходимо. Необходимо е личното разбиране на всеки един от нас. Да в моята досегашна работа на всяко едно ниво винаги съм бил независим и съм се ръководил от общия интерес и от общата справедливост и съм се разграничавал от всякакви лобистки и частни интереси. Те никога не са стояли в центъра на моята работа. Може да следите моята работа за в бъдеще много внимателно. Това е ваше право. Контролирайте ме през следващите години. Гар, при ви сте даяли да е едно Уважаеми господин Етингер в своята презентация казахте, че един от стълбовете на енергийна политика е устойчивостта. Казахте, че приоритет е и ефективното използване на енергии, използването на енергоисточници, които са бедни на, им, на емисии. Тук обаче са необходими огромни инвестиции. Много държави членки казаха, че ще разширяват ядрените си програми. Какво мислите? Как може да спомогне Европейския съюз за създаването на стабилен контекст за тези инвестиции? Очаква се тази година да излезе директива за управлението на радиоактивните отпадъци. Искам да попитам каква ще бъде ролята на комисията за това да гарантира наистина сигурност на крайното складиране на тези отпадъци и хората да станат по-чувствителни към този проблем господин Ойтингер. Изправени сме пред необходимостта от инвестиции в порядъка на милиарди за енергийната инфраструктура. Само с такива инвестиции ще можем да намалим своята зависимост и ще можем да достигнем екологичните перспективи, които сме си очертали. Ето защо през следващите е, години ще бъде особено интересен въпросът за това кой инвестира и как се как действа економиката, как действа потребителят, как работим с норми, стандарти, тарифи, такси, данъци, насръчителни програми, европейски банки и кредитни програми. Интересен ще е въпросът за стимула околна среда и отредения за това бюджет. Аз ще го превърна в много важен въпрос, защото до момента се вземат прекалено много частични, разпокъсани мерки, а трябва по-цялостна политика. На второ място темата за крайното складиране на ядрените отпадъци е много важна. Сега, независимо от това дали сте противник на ядрената енергетика или привърженик, ние трябва да се занимаваме с тази тема. Изобщо, когато се говори за вредните отпадъци, през последните десетилетия извършвахме нещо като дъмпинг по отношение на стандартите и търсехме места за складиране, където тези отпадъци са прияти срещу пари този дъмпинг по отношение на стандартите в никакъв случай не бива да се допуска по отношение на крайното складиране на ядрени отпадъци. Напротив, трябва да се поставят високи стандарти с оглед на висока геологична сигурност. Не бива да се служи на някакви измислени аргументи, свързани с разходите. Нещата трябва да се решат и на национално, и на европейско ниво, и то по единен начин. Уточняващ въпрос. Смятате ли, че на европейско ниво могат да се, трябва да се създадат някакви рамкови стандарти за крайното складиране на ядрени отпадъци, както и за а, използването на съответните увеличени а, финансови средства, така че да имаме повече независимост. Господин Етингер смятам, че на европейско ниво може да се допринесе от една страна много в областта на изследванията в областта на консултациите и ако вие ме подкрепите, бих работил и по отношение на определянето на местата за складиране, на техните стандарти за сигурност, екологични стандарти. Трябва да има изисквания и критерии, които да се съблюдават от операторите, инвеститорите и националните законодатели. Смятам, че това е въпрос, по който наистина няма място за разлики за сметка на сигурността и околната среда. Трябват ни стандарти общи за Европейския съюз. Господин Ханес Свобода господин Етингер. Всъщност въпросът ми е свързан с този на колегата преди мен. Говорихте за високи стандарти за ядрена сигурност, говорихте и за висши стандарти. Какво имате предвид? Най-високите технически възможни стандарти или просто високи стандарти? Това беше уточняващ въпрос във връзка с предходния. А сега въпросът ми в вашето уводно слово, казвате нещо, което аз приветствам, че е по-добре да няма вече двустранни договори, трябва да има европейски договори. Как смятате да наложите това чрез законодателство, което забранява двустронните преговори или законодателство, което гарантира задължения за информиране на комисията в това отношение? Въобще как смятате на практика да приложите този принцип, който, пак казвам, аз много приветствам? Господин Етингер. Господин господин Свобода, според член 194, става въпрос за, конкретно за солидарност в енергийната политика. Затова тя, да, тя трябва да бъде програма за всички действащи лица. С други думи, националните държави не бива да се опитват да извличат нови ползи. Например, по трасето Каспийско море, Турция до Австрия вече ще е, бъде изпитанието за страните преди Набуко. Моята задача ще бъде никой да не е ощетен. Що се отнася до економическите интереси, нито апелите, нито програмите са достатъчни. Ето защо съм готов заедно с вас и съвета да разработя задължителни мерки, които да се прилагат с цел солидарност, да няма ощетяване и да има задължително за всички общо становище като Европейски съюз, който да е страна по такива преговори. Това се отнася както за комисията, така и за съвета. Аз наистина съм готов да работя по законодателство в тази област. Господин Свобода. Благодаря, господин Етингер. Много ми хареса този отговор. Е, щеше ми се да чуя не, че сте готов да го направите, а че ще предприемете инициатива, защото наистина това е много важно за налагането на общите ни интереси. И още нещо, за... попитах ви за ядрената сигурност, защото израза високи стандарти е много мъгляв. Може би трябва да говорим за най-високите от техни... възможни за спазване от техническа гледна точка стандарти. Господин Етингер, да, най-високите от гледна точка на техническите възможности, но те трябва да бъдат максималните стандарти, които могат да бъдат реализирани без да се плашим от допълнителните разходи вследствие на прилагането им. Господин Каринс, следващия въпрос. Туме тук от дясно. Господин Отингер, един от основните принципи на Европейския съюз е открит, функциониращ вътрешен пазар в областта на енергетиката – Що се отнася до енергетиката, обаче ние всички се притесняваме от, за сигурността на енергийните доставки. Един от начините за постигане на тази сигурност е наистина откритие и функциониращ вътрешен пазар. За съжаление, все още в Европейския съюз съществуват и наречените енергийни острови – където съществуват изолирани мрежи, а не общо европейски мрежи. Например, Балтийските държави са 100% изолирани в областта на газовия пазар и от енергийните мрежи са почти изцяло изолирани. Въпросът ми е, какво бихте направили като комисар, за да предотвратите изолацията на някои държави членки от общо енергийните мрежи и така да повишите сигурността на енергийните доставки. Географската географското разположение, важност, инфраструктурната ситуация на Балтийските страни са ми добре известни. Нещата не бива да продължават така. Те трябва да бъдат интегрирани цяло в европейската газопреносна и електропреносна мрежа. Връщам се на един отговор, който вече ви дадах преди малко. Големите континентални мрежи, дори трансконтиненталните мрежи, няма да могат да, обхва, да достигнат до всички 27 държави членки. Няма да стигнат до всяка точка. Това, което е важно, трябва да има последващи преносни мрежи под формата на вътрешноевропейска мрежа, за да може всички да имат достъп до тях. Вече се води диалог Целта е чрез съответните мрежи и насърчителни програми през следващите години да разширяваме мощностите и да намаляваме зависимостта, от което да спечелим всички. Не бива да е, зависимостта да остава на старото си ниво. Допълнителен въпрос, господин Каренц. Благодаря. Вторият ми въпрос е, мислите ли, че Европейският съюз трябва да засили влиянието си а, върху решенията, които вземат отделни държави членки, когато преценяват дали да инвестират в енергийна инфраструктура? защото подобни решения могат да допринасят за енергийната изолация на други държави членки. Важни са инвестициите, разбира се, но още повече ще се залага и на действащите лица, собствениците на мрежи и производителите. Смятам, че качеството, модерното техническо равнище и ефективността на нашите мрежи през следващите години трябва да се подобрят значително. Колегата Чацимакакис. Господин Етингер, бихте ли се доближили малко до микрофона, защото преводачите не могат да ви чуят? Е, Благодаря, господин председател. Много добре се представяте. Много сте сигурен в представянето си. Това ще ви го извадим от времето за въпроси, казва председателят. Господин Чацима Какейс, знаем къде е Баден-Вюртенберг, виждаме какво става там. Обаче проблемът е, че в писмото на господин Бойрозо до вас и до нас има едни насоки, от които вие не се отклонявате изобщо. Мен ме интересува европейския интерес, европейската визия, европейското измерение и въобще въпросът за вашите отношения с държавите членки. Вие вече споменахте, че те трябва да предоставят повече повече пари, да имат по-добра структура на енергийния баланс, с соларна енергия и така нататък. Да, гърците имат най-модерния закон в това отношение, но не го прилагат. Какво смятате да правите? Ще сложите ли буксиорските ръкавици? Като министър-председател сте се буксирали достатъчно с канцлера. Сега смятате ли да продължите бокса в името на европейските интереси? Толкова по спортните въпроси казва председателят господин Етингер нощи някои колеги от различни партии ме посъветваха. Отклони се от основните насоки, кажи нещо оригинално, защото депутатите това чакат. Аз пък отговорих, много е просто, за да е истина, защото всъщност ние сме колегиален орган, познавам договора, смятам, че той трябва да се спазва. А, сега, за моя ресор насоките, разбира се, че са това, което се разбира под основни насоки. През следващите години ще имам достатъчно възможност да ги допълвам и разширявам. А сега за моите идеи. Копенхаген показа ясно едно – дори и Европейският съюз все още не е на достатъчно ниво, за да има достатъчен авторитет по отношение, примерно, на Китай, страна без медиен контрол, без парламентарен контрол, страни, които не се откланят от пътя си без изобщо да проявяват каквато и да било солидарност. Затова повярвайте ми, аз съм убеден, че сега, след Копенхаген, че сега след влизането в сила на европейския договор, европейското ниво наистина трябва да се консолидира и да се използват всичките му възможности. Всички ние, освен това, имаме задачата да допринесем за това приемането на Европа от гражданите, за да се подобри. Трябва да допринесем следващите години да бъдат белязани от Европа, не в смисъл на централизъм и доминиране, а в смисъл на спазване на нашите ценности, реализиране на нашите конкурент... Е, способности да конкурираме други региони в света. Мисля, че сме в един кюб в това отношение. Колегата Чаци Макас КИС Давам пример. Е, доколко сте готов да очертавате глобални правила? доколко сте готов да воювате с колеги като господин Поточник, доколко сте готов да налагате интересите ни пред страни като Китай. Ние в е, Европейския съюз е, ориентираме своите продукти към потребителя, бяла техника и така нататък, много повече потенциал има а, в областта на големите турбини, примерно. Какво можете да наложите? Господин министър-председател, не отговаряйте сега в качеството си на човек от Баден-Вюртенберг. през миналите години съм придобил достатъчен опит и съм убеден, че добре формулираните правила и законодателни насоки не са в ущърп, а са в полза на економиката. За това ще трябва да бъдем все повече партньори в областта на енергийните изследвания. Разбира се, че националните изследователски звена са много важни, Създават се вече такива, но трябва да имаме и дългосрочни насоки и то а, реални от гледна точка на приложимост от страна на индустрията и нейните експортни възможности. В този смисъл в областта на промишлеността, не само производството на електроенергия, а въобще на промишлеността, съм готов да се меся колкото мога, защото смятам, че има много потенциал по отношение на пестенена енергия, енергийна ефективност и така нататък. На строителството. Що се отнася до екологичното строителство, енергоспестяващото строителство на сгради има огромен потенциал, който все още не сме е, изчислили. Колегата Уручев. Thank you, chairman. Благодаря, господин председателю. Първо искам да поздравя господин Етингер за това, че е издигнат като кандидат. Въпросът ни е свързан с енергийната ефективност и потенциала и за е, изграждане на нисковъглеродна економика. Вие посочихте това като е, свой основен приоритет. Планът за енергийна ефективност е основен инструмент на разположение на комисията за постигане на целта от 20%. Бихте ли очертали основните белези на новия предстоящ за приемане план за действие във връзка с енергийната ефективност. Според вашите отговори са необходими повече инвестиции за осигуряване на енергийна ефективност. В това отношение новият план за действие ще доведе ли до финансова подкрепа за енергийната ефективност? Имам предвид новата финансова рамка за повишаване на енергийната сигур... Е, ефективност на частните сгради. Е, за мен е много важна енергийната ефективност на частните сгради. Имаме положителен опит с програми за саниране, за привеждане на сградите в добро енергийно състояние. Аз възнамерявам да доразвивам тези програми в координация и в сътрудничество с националните власти и да създам стандарт за енергийна ефективност на съществуващи сгради. Второ, а, аз смятам, ако разгледаме, примерно, различните, различните сфери, индустриални сгради, жилищни сгради, транспорт и така нататък. Ще видим, че трябва да действаме във всяка една от тези области. И нашата сила и нашите идеи във всяка една от тези област трябва да доведат до по-нататъчно повишаване на енергийната ефективност. Сега, що се отнася до транспорта, бяха създадени вече много стандарти за, по отношение на енергийната а, ефективност. Но аз възнамерявам да работя заедно с вас и да направя така, че по отношение на производството на автомобили да се създадат интелигентни концепции и да се създадат връзки между отделните начини на производство. Мисля, че и в това отношение трябва да останем най-инновативното място в Европа. Господин Ручев, уточняваш въпроса. Допълнителният ми въпрос е следният. За да бъде постигнато 20% намаляване а, на а, потреблението на първична енергия, трябва да създадем стимули за предприятията да инвестират. От а, друга страна, планираното провеждане на търгове в новата система схема за търговия с емисии е свързано с данък, данъчно облагане, което на свой ред намалява стимулите за инвестиции. Бихте ли коментирали това противоречие? Ich halte von marktwirtschaftlichen Instrumenten wie аз мятам, че пазарните инструменти, какъвто е търговията с сертификати, тези инструменти са изключително ефективни. Аз не изключвам и данъчните инструменти, но напълно съзнавам, че тези че при тези данъчни инструменти компетентността на Европейския съюз е доста ограничена. И тук при данъчните инструменти особено важна роля играе данъчната политика на отделните държави. Така че аз не смятам, че Европа трябва да работи върху такива инструменти. Колегата по Димата е следващото, която има думата. Тя е догоре на президиума. Благодаря, господин председател, господин кандидат. И аз ви казвам добре дошли на нашето заседание. Връщам се на въпрос, който вие сте разисквали в писмените си отговори. Ядрената енергия. В отговорите на писмения въпросник, вие казвате, че ще се застъпвате за по-безопасна ядрена енергия и казвате, че е, няма да се месите в свободата на държавите членки да определят собствения си енергиен микс. Това подлежи на тълкуване. Вие казахте, е, че на основание Лисабонския договор съществува възможност за европеизация на енергийната политика. Смятате ли, че ядрената енергия трябва да бъде част от тази европеизация? Или смятате, че ядрената енергия трябва да остане извън компетентността на Европейския съюз? Извън поли... Това всъщност е политиката, която до сега са следвали вашите предшественици. Фрау, Госпожо председател, имаме нов договор, който е в сила от няколко седмици. Аз а, е, е, ще спазвам този договор такъв какъвто е, защото това е основата, на която работим. Съгласно този договор, решението относно енергийния микс се взема от отделните страни членки. А, през миналата седмица а, а, анализирахме заедно с специалисти дали тези 20% могат да бъдат спазени. 20% означава максимум 8% енергия от изкопаеми източници. Знам, че тези 20% са залегнали в договора. 50% вече не бих отговаряли на договора. Но знам, че нещата ще стават постепенно. След 20% ще последва 30, след това 40, след това 50. Но аз подчертавам още веднъж, че аз ще спазвам договора и смятам, че нещата ще останат такива, каквито са през едните години. Осва... От друга страна, аз зачитам решението на Австрия да не а, е, използва ядрена енергия. А, е, уважавам и решението на Франция да настроят други ядрени заводи. И виждаме, е, че а, има държави, които изграждат а, ветрени централи и ядрени централи едновременно с това. Аз просто съм прекалено голям демократ, за да не видя и да не зачета това голямо разнообразие, което съществува в Европа. И аз мятам, че нашата задача трябва да се състои в това да задаваме стандарти за сигурност, да задаваме стандарти за е, изхвърляне на ядрените отпадъци, примерно на урана. Е, да изпълним задачите на Евроатом. И мисля, че всеки от вас е в правото си да се бори за или против ядрената енергия в своята държава. Като демократ аз разбирам нещата така. Аз самия виждам своята роля като роля на модератора, не като застъпник или противник на ядрената енергия. Госпожо Подимата. Благодаря. Отговорът беше много ясен и мога да приема, че вие сте заявили воля за това, което ще правите през мандата си. Можем ли да получим уверение, че ще се ангажирате и с още ще, ще се ангажирате с това, господин кандидат за комисар? It's okay? Oettinger, It's okay. Klappt wieder? Okay. okay. okay. Thanks. И също така искам да попитам, можем ли да получим от вас уверение, че ще се ангажирате с още нещо? Започване на дискусия за енергийните доставки в Европа и как можем да използваме е, енергетиката за е, борба е, с промените в климата. Целта за намаляване на емисиите е задължителна цел. Целта за присъствие на възобновими източници на енергия също е задължителна. Вие смятате ли, че ние се нуждаем от задължителни цели, що се отнася до енергийната ефективност до 2020 година? Благодаря за въпроса, господин Атинир. Моля да отговорите. През следващите месеци и години ще работим за постигането на обвързващи и реалистични цели. А, освен това, ние не бива да си поставяме цели, които няма да изпълним. А, за, за мен доброволното и пазарно постигане на целите стои на преден план. Но ако съществува опасността една цел да, да не бъде изпълнена, а, трябва да изберем някакъв друг път. За мен на първо място стои изпълнението на целите, защото инструментите всъщност са средствата за постигане на целта, а обвързващия правен характер е а, един от тези инструменти и ако той се окаже подходящ, ще държим на него. Колегата Бютикофер. Познавам ви отдавна Имам ви доверие и бих искал да задам един въпрос в тази връзка. Какво означава това, което току-що казахте на колегата по Димата? Дали ще можем да видим дали не сме изпълнили необвързващата цел от 20% в момента, в, момента, в който а, изтече периода. В кой момент, според вас, ще стане ясно, ще стане ясно, че трябва да се използва по-силния инструмент на правното обвързане, а, за да избегнем запласващото ни неизпълнение на целта. Ние знаем, че европейската автомобилна промишленост се е самозадължила да постигне някаква цел до 2020 година и сега казва чакайте, сега ще видим дали ще намалим емисиите. А, второ, Готов ли сте да използвате инструмента на търговските договори е, в външно-политическо отношение? Това бяха два въпроса всъщност, които зададохте. Отговор на втория ми въпрос е да, със сигурност да, заедно с колегата, който отговаря за външната търговия. По първия въпрос, сега през пролета заедно с вас ще анализираме и ще оценим съществуващия план за действие по отношение на енергийната ефективност. И като резултат от този анализ, колкото може по-бързо, знам, че парламента бързо и не иска да губи време, веднага, но все пак задълбочено ще обмислим и ще изготвим нов план за действие за енергийна ефективност. Смятам, че най-късно в началото на следващата година той ще бъде готов. И за да разсея вашите тревоги, ще кажа следното. Една цел, която трябва да бъде постигната след 10 години, не може, е, за такава цел не може да се чака да стане 2015 година и едва тогава е, мерките да имат обвързващ характер. Сега ще кажа просто една примерна година, 2012 година, можем да обсъдим вас, да видим а, е, а, дали предвидените стъпки са правилни, те водят ли към постигането на целта, доближаваме ли се до нея и в рамките на следващите две години Три години ще решим дали мерките ще имат обвързващ правен характер или не. Господин Бътикофер, според мен ще бъде добре, ако в новия а, план за действие а, изрично бъде споменато, че обвързваш правен характер ще имаме, ако до две или три години не се доближим до целта. Имам още един въпрос към вас, господин Атингер. Много от нещата, които заявявате тук, а, със сигурност а, ще срещне масираната съпротива на а, а, много интереси. А, как вие ще упражните натиск, за да може да наложите това, което предлагате? Какво ще стане, примерно, с неправителствите организации и подобни на тях организации, господин Етингър? Господин Бютикофър а, моите войски са седнали тук в залата. Аз съм убеден, че вие ще бъдете една организация, която ще настоява всичко това да се случи, а няма да настоява за забавене. Освен това, аз ще настоявам както в съвета, така и сред националните министри е, на енергетиката и е, економиката да е, се здобия с партньори. Освен това, темата за екологията не е нова. Дискусията започна още преди 20 години. И затова смятам и ясните цели 20, 20, 20, по-ясно от това не може. И това е една убедителна цел. За мен това е Добре, и аз съм готов след 2-3 години да наложим обвързващ характер на, на мерките, ако се установи, че с доброволни и пазарни мерки няма да бъде постигната а, целта. Що се отнася до неправителствените организации, има конвенция. Мисля, че в Брюксел има а, добра традиция на работа между институциите. А, и партньорските ни организации от извън държавния сектор. Аз самият знам, че има много експертно знание около институциите и аз възнамерявам да го използвам и за това смятам да изграждам партньорства с неправителствените организации, чрез открито предоставяне на информация, чрез убеждение и ще се подложа на тяхната критична оценка. Господин Шимански. Ние европейска е, е... Благодаря. Господин Господин Етингер, Европейският съюз зависи от газоснабдяването от Русия до голяма степен. По-точно казано, 44% от газа в Европа идва от а, там. Сега проектираме, се проектира северен поток, според който Русия ще поеме 60% от нашето газоснабдяване. Те казват почти без да прикриват, ще, ще оказват натиск върху нас и ще използват газопровода като политически инструмент. Съзнавате ли, че ако продължаваме да задълбочаваме а, е, зависимостта си от Русия, това няма да попречи на, на, на Набуко? Тази загриженост не е нова за мен. Аз се отнасям много сериозно към въпроса. Разбира се, че би било грешка да се мъчим, да бавим или да предотвратяваме реализацията на северна, северен поток неговото изграждане ще започне всеки момент. Но намаляването на зависимостта чрез внедряване на други преносни мрежи, според мен е по-важно. Тук имам предвид на първо място на Буков, на второ място Средиземноморието, втечнения газ и, и други транспортни пътища, например по вода или възможности за складиране. Това са все пътища към намаляване на зависимостта. Мисля, че ние заедно трябва да вървим по този път и независимо от това трябва да правим всичко, а, така че зависимостта от Русия да не е в наш ущърп. Какво имам предвид? Знам, че руските съседи не само желаят да изнасят газ, и да печелят пари, те искат и да харчат тези пари за инфраструктурата и промишлеността на своята страна. Ако успеем да станем незаменими партньори на Русия, в машиностроенето, инфраструктурата, автомобилостроенето, здравеопазването, екологичната област, то смятам, че зависимостта ще се превърне в, двупосоч, е, в двупосочен път, така че е, няма да има само зависимост от газ. Уточняващ въпрос. Благодаря. В е, Европейския договор с Газпром има една много специфична клауза, така наречената клауза за дестилирането, според която е а, е, невъзможно да се продава газ на общия пазар. Нещо, което противоречи на свободното движение на стоки на нашия общ пазар. Ето защо не можем да поступим така, както предлагате вие. Това не е начин да преодолеем енергийната криза. Какво ще направите за преодоляването на тази клауза? Отговор. Договорът е сключен по време, <laughs> когато не съм можел да влияя в качеството, за което се кандидатирам, все пак ще имам някакво влияние, макар и ограничено, просто защото това ще е част от моя ресор. Така, конкретен отговор. Приемам договор такъв какъвто е. Наемам се да анализирам неговата съвместимост с европейското законодателство. Но повтарям, трябва да избягваме а, изпадането в неравностойно положение на страни, които не са партньори по договора има газови доставки на европейския пазар, които няма да идват от Северен поток, така че ако изградим съответните вътрешни европейски преносни мрежи, всяка държава членка ще може при справедливи е, цени да има достъп до тях. И както вече казах, Набуко допълнително ще разтовари пазара, ще му даде глътка въздух, надявам се, през следващите десетина година колегата Марчинкевич. Благодаря, господин председателю. Господин кандидат-комисар, Европейският съюз прие така наречения пакет за климата. В момента сме на път да прилагаме нова политика в тази област. Тук Европейската комисия ще играе важна роля, защото тя трасира пътя към бъдещето, но тя е и призвана да защитава и пази вътрешния пазар. Искаме конкурентоспособност, но ако се вгледаме в някои клаузи на някои законодателни актове, ще видим, че има доста скрити рискове. Например, за вътрешния енергиен пазар в Европа има много проблеми. За това въпросът ми е свързан с методите, които смятате да прилагате, за да прилагате, да се придържате към клаузите на пакета за климата. Ще поемате ли нови инициативи? Ще предприемате ли нови мерки, така че да гарантирате справедлив, справедливи цени и достъп до енергия за всички. на базата на работата на сега действащия комисар. Смятам, между впрочем, ако ми позволите да дам оценка, смятам, че тази работа е много професионална и адекватна. Та, на базата на извършеното ще направя анализ обаче техниката, пазарът са толкова динамични, толкова много се променят, че наистина още следващата година ще трябва да има нови мерки. Например, само да сравним най-добрите практики, консултациите между страните. Ще има резолюции от ваша страна. Те ще ме обогатяват. Така че процесът ще е взаимен. Отговорът ни е и двете неща приложение и придържане към съществуващото право и създаване на ново законодателство. Това ще ни е общата задача за следващите години. Оточняващ въпрос. Аз съм представител на Полша 95% от а, нашата енергетика. А, е, се базира на въглища. За това имам и следния уточняващ въпрос, допълнителен въпрос. Кои механизми възнамерявате да прилагате в това отношение? Польша ще бъде от страните, в които новите мерки ще излязат най-скъпо. Ще спечелим ли от принципа на солидарност и по отношение на инвестиционните разходи? Много добре ми е позната структурата на енергийния баланс на вашата страна. В моята родина вносните черни и кафяви въглища, както и камените въглища, играят роля, която не е за подценяване. Сега в Германия дори се строят нови електроцентрали на база въглища, на твърдо горило. Технологиите за ЦЕЦ, така наречени технологии CCS, отвеждане и складиране на въглероден двуокис, може би са отговора на вашия въпрос. Ако успеем наистина да реализираме процеса на декарбонизация и а, създадем един свят а, с малки емисии на въглероден двуокис, ако успеем всичко това да съчетаем с а, е, електроцентралите на твърдо гориво, ще бъде чудесно. Затова залагам и на изследователски програми на Европейския съюз и на партньорските отношения с промишлеността, за да може транспортирането, отвеждането и сигурното трайно складиране на въглеродния двуокис да отреди на твърдото гориво по-голямо значение в структурата на енергийния баланс на страните. Изследователската дейност, разбира се, че ще е и задача на европейско ниво. А какво ще стане с инвестициите, ще видим следващата година, следващите години и солидарността. Но и в това отношение не бива да допускаме материален ущърп за държави членки. Председателят следват въпросите от Комисията по околна среда. Колегата Антонеско има думата първа. Благодаря, госпожо, господин председател. Господин кандидат, имам конкретен въпрос, свързан с енергийната ефективност. Говори се за зеления дизайн, екологичния дизайн. Каква ще бъде политиката ви във връзка с прилагането и изпълнението на тази директива? Какво планирате да предприемете с цел а, подобряване качеството на а, пазара на, на пазарния надзор? Съжалявам, преводът не стигна до нас. Председателят казва, че очевидно има недобра връзка. Бихте ли повторили въпроса си? Майкро, Микрофон, ако обичате. Deci întrebarea se referă la eficiența energetică mai exact. Въпросът ми е за енергийната ефективност и екодизайна. Господин кандидат за комисар, каква ще бъде политиката ви по отношение мерките за прилагане на тази директива, директива 125, която съдържа уредбата за екодизайна. Интересуваме какво бихте предложили за пазарния надзор с цел осигуряване спазването на стандартите? И какво бихте желали да направите, така че предприятията да бъдат по-добре запознати и с тези стандарти? Oettinger. Господин Оетингър, заповядайте. Ähm, мисля, че комисията има добра информационна политика. Моят предшественик редовно е излизал с писмена информация, посещавал е съответните професионални конференции и се е грижил за да има наистина активен диалог с засегнатите страни и ранно информиране. Мисля да продължа по същия начин. Информационната политика наистина ще продължи да се подобрява. Активно ще участвам на съответните конференции и събирания в ресора. А, няма да отговоря веднага на въпроса ви, защото е много комплексен. Дайте ми седмица време, за да мога много конкретно и точно да ви отговоря какво точно трябва да се направи по приложение на директива 125. В момента, признавам, не съм подготвен. Колегата Лайнен. Господин Етингер, като ви слушам тук, имам чувството, че просто сте е, сте променили коренно, защото е, у дома си говорите за ядрена енергетика, за въглища, сега говорите за альтернативните енергии. На конференцията в началото на годината ни предупредиха да е, ни предупредихте да не допускаме прекалено влияние на общините. И а, може би ще обясните за какво сте въпрос. Сега, когато като министър-председател на Баден-Вюртенберг, вие казвахте по-малко Европа. Европа ни се меси. А сега искате повече Европа. Три пъти вече говорихте за граници. Граници на приемането на Европа, на субсидиарността и на компетентността. Оставам с впечатление, че сте леко резервиран, леко дистанциран спрямо новата си задача. Вярно ли е? е Не е вярно. Като говоря за граници, имам предвид, че Например, електроенергията е регионална задача и вие го направихте във вашата провинция. Мисля, че във всички случаи съм в състояние да реализирам европейска, да, ви, да, да демонстрирам европейска идентичност. И то с убеждение. Освен това, моята провинция Баден-Вюртенберг, за разлика от много други федерални провинции, наистина е много европеизирана. Имаме партньорство с Франция, имаме стратегията на четирите двигателя, имаме Дунавска стратегия, имаме голям износ, имаме много особена структура на енергийния баланс. Всичко това много ни доближава до европейското ниво. Сега за ядрената енергетика. Никога не съм бил, бил застъпник на, на ядрената енергетика. Това са го правили моите предшественици Вили Бранд. Разбира се, че съм се застъпвал за две електроцентрали на въглища, но вири много строги критерии и условия с цел да се осигурят работни места и електроснабдяване. Освен това се работи много по альтернативните енергии. Под мое ръководство, например, построихме в Баден Вюртенберг най-голямата водно-електрическа централа. А що се отнася до биоенергиите и възобновяемите източници, осъществяваме чудесен напредък. Ядрената енергетика я заварих, има я на лице в Баден-Вюртенберг. Разбира се, не съм а, искал изключване на блокове, но се застъпвам да се даде такъв срок за тяхното действие, който да ни даде възможност след това директно да преминем към възобновяеми енергоисточници. Що се отнася до ноемврийското заседание, за което вие говорихте, където съм казал за общините, имам предвид следното. Общините, които са и собственици на мрежите е, на, газоснаб... на снабдяването с енергетика в е, Германия трябва да разговарят на едно ниво с нас, за да не придобиват прекалено влияние техните фирми, като РВЕ и така нататък. Аз искам да има такъв баланс, че, например, мнозинството от акционерите да си останат в Баден-Вюртенберг, а не в, да попаднат в ръце извън Баден-Вюртенберг. Ейхот. Благодаря за отговорите ви до сега, господин кандидат, но искам ясен отговор на два въпроса. Първо, вие казахте, че установяването на стандарти ще доведе до сигурност за инвеститорите. Готов ли сте се е, да се борите заедно с нас за установяване на стандарти за централите на въглища? Второ, за биоенергията, устойчивостта. Имаме много доклади, които са за или против биоенергетиката. Не се нуждаем от повече доклади, а от критерии за устойчивост на биоенергетиката политиката. Готов ли сте да се борите и за установяването на такива критерии? Много ясни два въпроса. Ще ви бъда благодарен за също така ясни два отговора. Биоенергията не е нито зло, нито е добро зависи от къде идва, как се произвежда и дали се отразява на екологичния баланс. Ето за това ни трябват насоки и граници. Трябва да е ясно точно каква биоенергия ще насърчаваме и каква биоенергия ще отхвърляме или ще забраняваме. В това отношение съм готов да а, разработя много ясни критерии. Вижте, въпросът ви е напълно основателен, но аз още не съм поел поста. Попитайте ме след няколко седмици, когато поема поста. Но за мен обвързващият характер е много важен, защото иначе има опасност да не се а, постигне поставената цел. А що се отнася до насоките? На първо място в автомобилостроенето, например, когато ставаше дума за NOx и за системите, катализаторите за отработени газове, се видя, че засегнатите лица не поставят всички карти на масата, крият си картите. Малко е като покер. Затова съм готов да вляза в този покер с промишлеността, но няма да приема тяхното предложение. Предпочитам да седна на масата с насоки, с концепция, към която промишлеността да се придържа. Може да не се придържа само ако това е технически невъзможно. Тогава вече съм готов да диференцирам но при преимуществото, приоритетът на политиката трябва да си останат. Това се отнася както за съвета, така и за парламент, така и до мен. Аз трябва да работя с вас. Колегата Ван Бремт. Geachte commissaris of uh, kandidaat-commissaris, ik moet zeggen, ik ben toch enigszins ontgoocheld. Uh, u hebt tijd. Уважаеми господин кандидат Комесар, малко съм разочарована. Имахте достатъчно време да се подготвите. Знаете отдавна кога ще е изслушването. Така че очаквах от вас с много конкретни насоки за целите, които преследвате. Вие не ги назовавате. Малко се криете за субсидиарността. Разбира се, че националната държава определя структурата на енергийния си баланс, но вие много добре знаете високите дотации, които отиват за, и субсидии, които отиват за различните е, альтернативни форми на енергия. Конкретен въпрос. Ще адаптирате ли инвестициите така, че повечето от тях, много повече да отиват за възобновяеми енергоисточници и много по-малко да отиват за, примерно, за ядрена енергетика. Само така в Европа могат да се постигнат целите. Благодаря. Госпожо депутат, Що се отнася до европейските насърчителни програми, разбира се, че съм готов да поставя акцента върху възобновяемите и альтернативните енергии. Това е извън всяко съмнение. А на останалите просто няма да се даде това предимство. Това се отнася най-вече за подготовката на следващия ни бюджетен период, когато ще ви докажа това на практика. Обеден съм, че общата ни работа ще бъде приета добре и с доверие от гражданите, само ако Европейския съюз бъде пред тях силен в областта на енергетиката, като единодуш, е, единодушно дава основните насоки. Винаги съм казвал, че на общинско ниво трябва да има максимално самоуправление, на национално ниво национално, но там, където Европа трябва да се намеси, нека да се намесва. А, това не е само моя кредо, това е и идея за легнала в договора, който впрочем е прият от всички вас. Така че субсидирността е важна. Вероятно помните, а, ще се, ще, ще се съдим в Люксембург, както знаете, възоснова на договора до 2-3 години за различни регламенти и директиви. И ще има жалби, ако сме престъпили компетентността си. Ето защо съм готов наистина много точно да преценявам нещата заедно с вас, така че да печелим делата в Люксембург. А, мисля, че е мъдро да се съблюдава принципа за субсидиарност, ако не искаме да се срещаме по, а, в съдебната зала в Люксембург. Уточняваш въпрос. Е- Вашият предшественик, господин Поточник, каза вчера, и аз съм съгласна с него, че разбира се, че трябва да се уважава субсидиарността, но въпреки това трябва да се действа, когато се налага. Подкрепям това, което казвате, че са необходими повече субсидии за възобновяеми енергоисточници. Допълнителен въпрос. Не знам как е в Баден-Вюртенберг. Но днес никой не е споменал още думичката енергийна бедност. Какво ще направите против постоянното поскъпване на енергията? и срещу това все повече бедни хора да не могат да си позволяват електричество наша обща задача е много внимателно да наблюдаваме как се развиват разходите за енергоснабдяване на едно домакинство. Това е задача, която не сме спирали да изпълняваме. Освен това, сигурността на енергоснабдяването е свързано с разходите. Според мен енергията трябва да остане достъпна, т.е. реално платима, достижима за отделния потребител, а не за промишлеността. На трето място е енергията е стока, а Европейския съюз е и социална държава с други думи, най-добрият път е всеки отделен гражданин, независимо от своето имуществено състояние и социален статус, да получава съответните насърчителни средства, че да може да си позволява както дрехи и храна, така и енергия. Мисля, че това е залегнало и във всички европейски конституции. Някои казват, е, не бива да бъде спиран тока или газа на семейство, което не си е платило. В момента сравняваме съответното законодателство в държавите членки. На мен, е, аз бих предпочел да е, направим финансово по-силен отделния гражданин, но също и бих приел идеята да не се изключва електричеството или газа при неплащане от страна на домакинства. За разлика от колегите, аз не съм разочарован. Аз съм изключително приятно впечатлен от това как добре сте се подготвили. А, и аз видях как работи ваш е, режисьор Клод Томас, отида при своята колежка и, е, и каза какво да попита. Колега Ланген, губим време, задайте въпроса. Е, а, колегата а, беше в миналото а, лобист, в момента е а, е депутат, така че той се пребояди се, така да се каже. Колегата от Швеция също е нова и не може да оцени, но когато някой е министър-председател на една федерална провинция, която е економически по-мощна от Швеция, примерно, такъв човек знае как се формулират мнения, как се решават конфликти и така нататък. А, и, точно това е моят въпрос. Е, по какъв начин възнамерявате да е, решавате конфликти, които възникват с вашите конфликти, конф, конфликти с ваши колеги, като например с колегата Пибакс? Какво ще правите за бъдеще, господин Атингър? През е, последните седмици аз усетих една атмосфера на колегиалност и на добра воля а, в комисията. Една воля в комисията да а, действа като екип. А, така че, а, според мен, е, колегите, които отговарят за а, промишлеността, за външните отношения, за екологията, за защитата на климата, а, са част от а, един цял екип, част от който съм и аз. И за това аз твърдя, че ние в Брюксел имаме отлични сътрудници, имаме един отличен екип и за това аз ще работя за това моят екип а, да не работи изолирано, а да получава информацията колкото може по-рано, да вижда на време и достатъчно рано къде могат да възникнат потенциални конфликти и да се опита да ги предотврати. Моята задача не се състои в това да съобщавам моето мнение на колегите чрез пресата. Аз трябва да го направя директно и трябва да потърсим начин да се обединим около едно мнение. Точно в този дух смятам да работя за енергетиката. Шансовете, които ни дава договора, а, и задълженията, които ни възлага глобалното положение, са нещо, което трябва да бъде видяно и за което трябва да се работи. Питаха се много неща за Баден-Вюртенберг вече. Аз бих искал да ви попитам какви положителни аспекти може да внесете в работата на комисията като министър-председател на една голяма федерална е, провинция. Защото вие знаете, че изпълнението на европейските е, разпоредби не винаги е е лесно. Мисля, че голямо богатство за комисията някой с такъв административен и практически опит да бъде нейн член. Господин Атингър. Аз искам да дам малък принос за това да а, а, се повиши а, изпълнителната административна сила на комисията с целта работата да бъде ефективна и да се избегнат излишните усилия, които не водят до резултат. Второ, прави ми впечатление следното. Системата на директивите, които трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство, често води до недоволство. Може би това е неизбежно, но а, до момента, до който а, получим такава мнима законодателна компетентност, и след това при изпълнението на тази директива трябва да спазим и принципа на федерализма на Германия – това ще води само до а, скептицизъм. Тоест, тоест тази непряка законодателна компетентност в средносрочен план трябва да бъде преодоляна. Тоест там, където а, се взимат решенията, там трябва да се организира и изпълнението. Колегата Рамсторф има думата за следващия въпрос. Господин комисар, за мен вие бяхте доста убедителен и доста предпазлив също така. Първият ми въпрос е следния. Една от основните трудности в момента в условията на криза е консервативното поведение на банките. Вие искате е, е, силни и строги процедури, е, вследствие на които обаче понякога сделките се провалят. Какво мислите за създаването на стандартизирана европейска процедура, която да облегчи нещата, господин Оттингер? Колегата отляво. Разбрах въпроса ви последния начин финансирането и поведението на банките по отношение на а, а, гаранциите, които се предоставят, не винаги е добро. Кризата на нашите банки доведе до това, че темата за пазарната а, економика, създаването на нови предприятия, финансирането на инвестиции, всичко това е поставено под сериозен въпрос и е в опасност. И за това отрасъл по отрасъл, включително и енергетиката, трябва да проверим дали банките са достатъчно ефективни по отношение на този отрасъл. Имам предвид европейските банки, които са близки до нас а, и дали има достатъчно гаранции, които държавите да предоставят, за да може да се съживи банковия пазар и да могат отново да се финансират добри инвестиции. Мисля, че е прекалено рано да се дават оценки, но в момента а, действията на банките са ограничени. Уточняващ въпрос, господин Ранстор. Благодаря за отговор. Имам втори въпрос. По какъв начин Южния коридор ще бъде включен в структурата на европейските мрежи? Южния коридор. Имате предвид а, а, газопровода? Това е газопровода от Гърция към Италия. Това е една, една кратка отсечка. Разходите са много ниски в сравнение с а, Набуко. А, на Набуко е, е всъщност големия проект на европейската политика, но все още е в е, начален етап. Южния коридор е малко по-близък. Южен, южния коридор е част е, от е част от това, което, което вече казах по отношение на Южния коридор. Трябва да се изградят общи европейски мрежи и партньорства. И, и ще се опитам да избегна грешките, които бяха допуснати при Северния поток защото а, е, всички държави имат някакви интереси, които не бива да бъдат а, е, заобикалени. Всички държави трябва да могат да имат директен достъп до този а, е, газопровод тези държави, Италия, Гърция, Австрия, трябва да бъдат събрани и балканските държави на една маса а, и, и трябва да направим така, че всички те да, да бъдат част от процеса. Колегата Валеан е следващия. Господин Етингер, ето ме тук. Смятате ли, че проектът на Буко трябва да бъде преработен, особено от гледна точка на източниците и натоварването? И ако да, как? Що се отнася до изграждането на петрол или газопроводи, е, в крайна сметка зависи от е, добрата воля. Е, енергийните терминали трябва да ви позволят да внасяте от различни източници. Бихте ли е, стимулирали е, повече инвестиции в изграждането на енергийни терминали в Европа и как бихте го направили? Етингър. Господин Етингър, втечнения газ и хранилищата не са альтернатива на газопроводите, а са допълнение към тях и водят до намаляване на зависимостта. Мисля, че тези капацитети значително трябва да бъдат а, разширени. Що се отнася до Набуко, насоките са ясни. Всички държави трябва да се съгласят с това и решаващия въпрос ще бъде сигурност на доставките в дългосрочен а, план. Двуцифрената сума в милиарди ще бъде похарчена смислено само ако по този начин постигнем е, сигурност и транспорт на газа за десетилетия напред една част от държавите не е изградена по напълно демократичен начин, но те са на този, са се отправили по този път. И аз смятам, че държави като Азербайджан е, се интересуват от създаването на добри отношения с Европейския съюз и за тази цел са ни необходими е, добри е, договори, за да може да получаваме големи количества за дълго време.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 triangle between още един а, кратък а, въпрос. Какво мислите за любовния триъгълник между Европейския съюз, Украина и Русия? Господин Атингер, имате думата. Аз мисля, че толкова опасно и толкова в тази опасна и драматична ситуация от последната година Европейския съюз използва своя шанс. С тежки разговори в Киев и, в Моск... и Москва. Европейския съюз успя да избегне е, щетите. И се разбра колко тежки могат да бъдат тези проблеми. Това, което не постигна Европейския съюз, нямаше да може да бъде постигнато от отделните държави. И това всъщност беше майсторския изпит на Европейския съюз. В момента разполагаме с системи за ранно предупреждение, задължения за ранно информиране и мисля, че всички участници в този тригълник, който вие споменахте, се получих от това, което стана през януари миналата година. И никой няма да провокира или съзнателно да води до такава ситуация а, трябва да проверим в отделните държави и в предприятията дали а, срок от 60 дни или 90 дни сигурност, осигуряване на производството с газ е достатъчен. А, аз а, бих се опитал с двустранни споразумения за солидарност, декларации за солидарност, да направя така, че когато една страна а, или една фирма изпитва нужда, останалите да й помогнат. Тоест, ще се опитам да направя така, че да изградя солидарни договори, договорни отношения за спешна помощ между държавите членки. Защото мисля, че всичко останало, нали, противната ситуация доведе до драматичната ситуация, която имахме миналата година. Колегата Мечарос. Thank you, Mr. Oettinger. I'm here for your Благодаря, господин Отингер. Ето тук съм. Благодаря за убедителната информация и идеи, представени до тук. Съгласен съм с повечето от тях, може би си изключение на това, което казахте за политиката в областта на ядрената енергетика, но това така или иначе е спорен въпрос. Нека за момент погледнем към бъдещето. Много бих се радвала, ако споделите своето мнение и визия за бъдещото разработване на альтернативни източници на енергия на основата на високи технологии. В частност се интересувам от водородните двигатели, които постепенно следва да навлязат в автомобилостроенето. И също така, какво бихте казали за реакторите за ядрено сливане? Какво а, би допринесло това за намаляване на парниковите газове? Съгласни ли сте тези две технологии да бъдат включени в а, вашата програма, поне на ниво научни изследвания и иновации? Или може би в края на мандата си, дали не бихте дали калкулации? Председателят прекъсва, което пречи да се чуе ораторът. Има изследователски области, в които фирмите са достатъчно големи, за да провеждат сами изследователската дейност. Има други области, в които националните държави са в състояние да го правят, но има и други области, които са толкова големи и тежки, че успех може да се постигне само на европейско равнище. Мисля, че енергетиката е такава сфера, в която всички европейски политически сили трябва да обединят своите усилия. Акцент на моята работа ще бъде изследователската работа в областта на енергетиката и през следващите години ще настоявам да бъдат отпуснати значително повече средства. Имаше времена, примерно след петролната криза през 70-те години, когато европейските страни в сравнение с техния вътрешен продукт изразходваха много средства средства за изследователска работа в областта на енергетиката. Това трябва отново да се случи, да се вложа средства в изследователска дейност, разработка на нови технологии и в е, енергийна ефективност. Има програми на европейско равнище, Необходима ни е мрежа на всички актьори на европейско равнище. Аз имам много голям а, опит в сътрудничеството а, в това отношение с Фраунхофер с е, института в Каусруа, с Макс Планк от а, моята федерална провинция. Имаме център за ядрени изследвания, който се, на практика се сля с а, нашето висше учебно заведение, така че ние имаме една единица достатъчно голяма, за да работи добре. С това искам да кажа, че ние трябва да обединим нашите усилия а, да разделим труда в а, Европа така, че да не може да ни, изпра... че да не може да ни изпревари по скорост и качество нито един друг регион в света. Смятам това за основен приоритет на моята работа и ще работя заедно с моите колеги от Комисията по изследванията. Допълнителен въпрос. Благодаря. Това може би се нуждае от по-продължително обсъждане в бъдеще, но Накратко искам да се върна на независимостта на някои европейски страни от доставчиците от Русия, в частност на газ. В някои случаи тази зависимост е 100%, както е в случая на Словакия. Ако вземете лошия опит от газовата криза миналия януари, според вас кой аспект е, ще бъде най-важен е, за намиране е, на решение за намаляване на, независимост, на зависимостта от Русия. Смятате ли, че тук може да се постигне добър компромис между економика и политика? Will... Tat... ще кажа нещо, което не е известно на обществеността. Има страни членки, които са с нулева зависимост и страни с 100% зависимост. Точно за това е толкова важна солидарността в Европейския съюз. Толкова важен е и процесът на създаването на вътрешния пазар а, на енергия, за да може никой да не бъде оставен сам в затруднено положение. А, ние знаем, че а, това е възможно в исторически план. А, ние сме си поставили обаче и други цели в, а, в Европейския съюз. Целта за свободно движение на стоки и трябва да го гарантирам. Още нещо. А, при цялата зависимост, аз смятам, че Русия е а, наш стратегически партньор. Трябва да развиваме това партньорство и да го практикуваме и трябва да поддържаме тесен контакт с всички действащи лица в правителството в Москва, за да може тази зависимост да не се превърне в недостатък. Благодаря колегата Енчио. Благодаря, господин председател. Господин кандидат, за съжаление, а може би и за щастие, вие отговорихте на всички въпроси, които си бях подготвил. Затова ще се върна на солидарността. Солидарността между 27-те държави членки има фундаментално значение за постигане на енергийна сигурност в Европейския съюз. Това трябва да се помни в случай на криза – Смятате ли, че ако има такава криза, едно решение би могло да бъде изграждането на складове в отделни региони, така че да бъдат създадени стратегически запаси по модела на Съединените щати по отношение на петрол. Господин Етингер, заповядайте. Клонирането е единият от начините за намаляване на зависимостта. Складирането е така, отговор е решение по отношение на всички енергоносители. Например, производството, произведената енергия от възобновяеми източници, ако може да се складира и съхранява като водна енергия, Говоря за Норвегия, примерно, или за Алпите. Ако произведем енергия от е, вятъра или от друг альтернативен източник и успеем да я съхраняваме, е, решението би било чудесно, особено за най-зависимите региони. Това е направо стратегическа възможност. Отнася се както за газа, така и за възобновя... Е, енергията, произведена от възобновяеми източници. фрага, е колеги, пите. Уточняващ въпрос. Да, господин председателю. За допълнителния въпрос Бих се спрял на повишаването на енергийната ефективност на сградите. Тъй като нямаме средства в бюджета, отпуснати на ниво Европейски съюз за тази дейност. Искам да попитам кандидата дали е възможно при следващите преговори за следващия бюджет да бъде подкрепена идеята от структурните фондове оперативните програми известни средства да бъдат прехвърлени към направлението енергийна ефективност на сградите. Сега, е, по отношение на бюджетните въпроси, вие имате думата, не аз. А, е, така че на въпроса колко пари, естествено, че те се разпределят според брутния вътрешен продукт. Едва ли държавите членки ще се съгласят с някакви особени увеличения на средствата, като се има предвид сегашната ситуация. Но Независимо от това, енергетиката е област, в която националните държави трябва да дадат повече средства. Можем да се мотивираме, да аргументираме програмите в изследователската област. Те са добрият ми аргумент при искането на пари. На второ място обаче трябва да се преразпределят средства. Просто ще дойде време и ще трябва да си подредим приоритетите. Така че в рамките на дебата, на договора и на програмите, ако искаме да ги спазваме, ще трябва да имаме повече инвестиции от европейския бюджет в енергийната област. Освен това смятам, че има съществуващи структурни програми и регионални програми, които могат да се използват, стига да подключим към тях съответните енергийни моменти. Попитахте ме дали и как в областта на регионалната насърчителна политика ще отчитаме енергийните цели. Ако го направим наистина, то ще има повече пари за изпълнение на нашите цели. Пирмининка, Гербемас паскетасис комисар. Благодаря, е, господин председател. Господин кандидат, присъединявам се към онези колеги, които са удовлетворени от вашата подготовка за настоящото заседание. Много от, е, въпрос, от отговорите ви бяха точни, много интелигентни и това е много важно, бяха много почтени. Вие отговорихте на много въпроси, които а, ме безпокояха, като да кажем доставките, връзката между мрежите, но искам направо да мина а, към а, допълнителния си въпрос, господин а, председателю. Искам да знам от кандидата как ще реши следния проблем. Свързването на газопроводите между Полша и е, Литва може би не се радва на инвестиционни интерес, защото не е економически обосновано. Ще намерите ли финансиране за този тип проекти? Предимството, за което вече говорих, е, че економиката има всичко в ръцете си. Но естествено, че това, от това правило има изключения. Балтийските страни са сериозен регион. И ако потреблението е ниско или пък няма достатъчно износ, ако не успеем да направи мрежата на пазарна основа, то тогава може би ще прибегнем до Европейски инвестиционен пакт. С други думи, ние да намерим инвеститор, който получава от нас кредит и ни дава гаранции. Да, това обаче е крайната мярка – Основната цел е балтийските държави да бъдат интегрирани в европейската газопреносна мрежа, за да не бъдете самотен остров след следващите 10 години. Допълнителен въпрос. Не, не, благодаря за дадения отговор. Така за, Херцог. Еди Херцог, радвам се, че отново сте сред нас. Thanks, uh, thanks, uh, Mr. Chairman. happy to back to Industry Committee and I can... Благодаря, господин председателю. Радвам се, че отново съм в тази комисия. Никога няма да остана без въпроси по отношение на енергията, уверявам ви, господин кандидат. Господин кандидат, вие ще отговаряте в бъдеще за научните изследвания в областта на енергетиката и трябва да се опирате върху стратегическия план за енергийна технология. Трябва да бъдете така водач, лидер в тази сфера научните изследвания и трябва да бъдат изследвани към високите технологии с цел да бъдат създадени работни места, да се създаде растеж. По отношение на стратегическия план, през октомври 2009 година комисията излезе с известие, където са посочени финансовите изисквания 50 милиарда евро за следващите 10 години за създаване на нисковъглеродни технологии. Какви ще бъдат основните показатели за резултати при освояването на тези 50 милиарда? Това е въпросът ми към вас. Госпожо депутат, в един от следващите Днес ще се срещна и ще разговарям с колегата, която отговаря за изследователската област, за да уточним точно къде е границата между нейната и моята компетентност и ще разговаряме и по този въпрос. Това предстои. През следващите години задачата ми ще бъде да печеля мнозинства за а, заделянето на повече бюджетни средства в бъдещите бюджети за изследвания в енергийната област. Като разбира се, такива програми трябва да са в комбинация с регионални и национални изследователски програми, каквито има достатъчно в държавите членки. Смятам, че и енергетиката и економиката, промишленността, която произвежда изследователска техника и енергийна техника, са изправени пред предизвикателство. Значи само с участието на всички тези действащи лица мога да си представя полезни програми. Трябва да представяме проекти, които да бъдат интересни за бизнеса, да има съфинансиране от бюджета на Европейския съюз, но и концерните да внасят. Ето такава, такова партньорство си представя много добре. Изследователи от бизнеса и от е, държавните, публичните институции да слеят силите си, за да има по-добър резултат. Допълнителен въпрос от Ева Херцог. Thank you, Mr. Uh, Oettinger. Uh, you have to... Uh, Господин Етингер, трябва да помните, че настоящата комисия ще ви подкрепи при изпълнението на стратегическия план за енергийна технология е, в срещата на върха през пролета трябва да изготви енергиен план за 2010-2014 година. Ще имате ли принос към този документ, който ще бъде прият на пролетната среща на върха? Въобще, по какъв начин ще се включите в изготвянето му? Ако ни утвърдите като комисия в новите ни длъжности. Още на първото заседание ще а, а, обсъдим ролята на комисията на пролетната среща на върха. И тук ще бъде и моят е, принос в зависимост от това какво място ще се отреди на енергетиката и опазването на климата на тази среща на върха, наред с другите важни теми, като финансовата криза. Нещата се развиват доста бързо. Значи, ако ни утвърдите на 1 февруари, ние застъпваме на постовете си, но това всъщност не е преимущество. Така че няма да ни остане много време. предлагам да се срещнем тогава през февруари и да кажете какво очаквате от нас да направим по нашата тема на пролетната среща на върха, защото Испанското председателство има свои амбиции и ще трябва да съгласуваме стремежите си с тях. За да мисля, че ще е много полезно, за да не кажете после, че още през март съм стартирал с фалстарт. Маркус Пипер. Господин Етингер, днес чухме от вас доста разумно, на комбинация между чувство за реализъм и визия. В играта на карти скат има само черни и червени карти. За какво говоря? Описахме прехода към 2020 година, конкретните цели. Описахме козовете, които вече имаме, за да постигнем тези цели, а те са търговия с емисии, екоданът, е, законодателство за складиране и съхранение, законодателство за отделяне на мрежата от производителя. Добре, кой ще плати този преход? Ще се запазят ли работните места? Хората в неравностойно положение ще могат ли да е, си плащат енергията? господин Етингер, а, отговорът на въпроса би продължил цяла една вечер. Сега, естествено, че трябва да си поставяме колкото може по-амбициозни цели, но все пак те да бъдат изпълними. А, законодателство, а, насоки, норми, които да се налагат на промишлеността, имат смисъл само ако могат да бъдат изпълнявани. Ако се постави някаква нереално висока цел, от която всеки да се откаже, защото никой не може да я постигне, то е, опазването на климата вероятно би било погрешния инструмент. Мисля, че е въпрос на много точно премерване и оточнение на нещата все още никой не знае всъщност точно какво ще бъде състоянието на световната економика 2020-2030 година а и начина по който ще се приемат целите на регионално ниво. Ето за това са необходими визиите, които обаче трябва, разбира се, да се коригират в зависимост от развитието на действителността. Визията е едно – но а, практиката е друго и в зависимост от практиката ще се променя и визията. Да, склонен съм към амбициозни визии и а, винаги прегръщам визия, когато ни е дадена възможност обаче за корекции в процеса на следването на пътя. А, това да поправяш, да допълваш е много важно, особено когато става въпрос за 10, 20 или 40 годишни планове. Колега, имате ли уточняващ въпрос? За следващите 5 години, господин Етингер, какви са личните ви цели? Какво възнамерявате лично вие да правите а, за тези 5 години? По какво ще ви мерим след като изтекат тези 5 години? industrielle Wettbewerbs... Възнамерявам да възвърна а, промишлената конкурентоспособност на Европа там, където я няма и да, съхра... да я съхраня където я има. Възнамерявам да насърчавам новите технологии и да ги използвам, доколкото стигате да са екологични технологии. Говоря за зелена енергия, говоря за интелигентните мрежи. Това са все решаващи фактори. Мисля, че много от противоречията ще се разрешат по този начин. и който влиза в една зала, и работи по тези въпроси, трябва да остави идеологията си пред вратата. Трябва да се говори за факти. Мисля, че и след 5 години ще говорим за факти. Като договорът от Лисабон дава на комисията повече компетентност от когато и да било по този въпрос. Колегата Пашка. Ďakujem за слово, vážený pán комисар. Говорили сте о потребе... Благодаря, господин кандидат комисар. Говорихте, че е необходима диверсификация на енергетиката, говорихте, че е необходимо обновяване на структурата на енергийния баланс. Съществува голям потенциал в областта на енергетиката в връзка с е, водната енергия. Говорихте и за Дунавска стратегия и за това ви питам, имате ли някакви конкретни идеи за това как може да се използва по-добре потенциала на водните маси за производство на енергия? Дунавската стратегия ми е много близка до сърцето, защото от Баден, от гледна точка на Баден-Вюртенберг. Рейн е река основателка на Европа, а Дунава е основната артерия на Европа. Съседството на дунавските страни мисля, че е много важно от културна и от економическа гледна точка. Когато пътувам по Рейн, забелязвам колко сериозно значение има той за екологията и за економиката. Говоря и за пристанищата, говоря за водния транспорт. А Дунава все още не може да се сравни с Рейн по значение който живее в Белград или Будапеща, не може да се начуди колко малко кораби пътуват по тази река. Същото се отнася и до водно-електрическите централи по реката. Мисля, че трябва да има стратегически план за засилване на речния транспорт по река Дунав за сметка на сухопътния транспорт и за построяване на вецове по примера на тези, които съществуват на река Рейн. Ďakujem. Ďalej by som sa opýtal на inú tému. Hovorili ste, че сте добре... Благодаря ви. И още една тема. Споменахте, че доста добре сме се справили с енергийната криза миналата година. Трудни бяха преговорите с Украина и Русия. Словашката република тогава беше в много затруднено положение – а всъщност Словакия притежава големи хранилища на газ. Ние нямаше да усетим кризата, ако собствениците на тези хранилища бяха проявили готовност да предоставят запасите на държавата. Затова ви питам, какво смятате да правите по този въпрос, така че фирмите да не се държат като хиени с нашите граждани? Енергия е един marktwirtschaftliches Gut. Да, енергетиката е предмет на пазарната економика, но е и предмет, който трябва да се уреди от гледна точка на обществото. Затова смятам, че не бива да има монополизъм или монополизма не бива да се използва. Мисля, че има общ ангажимент. Трябва да има общ ангажимент на фирмите които работят в областта на енергетиката. Ако дадена страна доказано е зависима и доказано рискува да остане без доставки, понеже не ги получава в обичайните количества, то аз мятам, че а, енергийните предприятия, включително и собствениците на хранилища, трябва да получат задължението временно да отпуснат на пазарни цени своите запаси. Като това трябва да залегне в някакво законодателство, задължение за снабдяване, защото собствеността и общото благо трябва да върка, вървят ръка за ръка. А, особено в енергийната област, а, защото има области, които не засягат чак толкова чувствително ежедневието на хората. Благодаря сега колегата Балчо. úr, úgy vélem, hogy благодаря, господин председател. Мисля, че всички сме на едно мнение за това, че през 21 век енергията е точно толкова важна, колкото храната и водата. Но когато говорим за сигурност на доставките, говорим всъщност за една техническа тема а, и ние не обсъждаме достатъчно въпроса за това доколко хората са в състояние да платят за тази енергия. Либерализирането на пазара беше добро не за всички, не всички спечелиха, защото цените се повишиха а, и снабдителите а, се добраха до големи печалби. Ето въпросът ми. Ако вярвате в социалната справедливост и в обществените услуги от общи интереси, какви практически мерки ще предприемате за намаляване на тъй наречената енергийна бедност? Um Благодаря, господин Оттингер. Моля да отговорите. Това, че а, всеки човек трябва да има топло жилище, трябва да има топла вода а, и количеството енергия, която да му позволява доставен живот, мисля, че не се поставя под а, въпрос. Без енергия никой не бива да живее. И към това ще насоча нашите мерки, да изградим транспортни пътища, да изградим вътрешен пазар на енергия. Ще насоча нашите мерки на там, че цените да бъдат съразмерни с това, което хората са в състояние да платят. А, и ще работя за това а, да не се застрашава поносимата цена на енергията. И мисля, че по тази тема може да се работи с помощта на обществен дебат. Може да се разработи кодекс, който примерно да казва, че е, фирмите нямат право да изключват абонатите, защото те са закъснели две или три седмици с е, плащанията. От е, немското законодателство познавам и една друга проблематика. Тя е следната. Спестовните канци в Германия са задължени да предлагат на на всеки, да дават на всеки възможност да си открие сметка. По, по този модел можем да въведем и задължение за доставка на електроенергия. Цената на енергията обаче трябва да бъде обсъдена с моите колеги и трябва да стои на преден план. Има. Искате ли да зададете уважа... уточняваш въпрос? Немет folyóirat legújabb Държа в ръката си последният брой на финансплац, който получих вчера. И тук на корицата виждаме заключението на един банкер. Социалната економика а, като основно понятие не се е провалила. Мисля, че би трябвало да работите в съзвучие с обществото и с общите становища. Съгласни ли сте с опасенията, че евентуално социалната економика се е провалила? Господин Натингер, имате възможност да отговорите в областта на финансите се провалиха някои банкери. Те не успяха да а, направят така, че финансовите продукти да направят това, което са обещали. В банковата сфера са необходими е, големи промени по отношение на задълженията на банкерите и по отношение на гаранцията, кое, която те трябва да дават за своите продукти. Мисля, че в това отношение ние трябва да се обединим около едно мнение в Европейския съюз и да работим за сигурността, за устойчивостта на финансовите продукти и на банковите структури а, а, е, мисля, че не можем да продължаваме в същото темпо, както до преди две години. А, аз а, е, идвам от един друг обществен слой, а именно от средната класа. А, познавам много семейни фирми, а, чието собственици казват, че са задължени към своите работници, към своите клиенти, своите бизнес партньори. И затова аз не смятам, че е подходящо да се дават такива негативни оценки за цялата пазарна економиката. Социалната пазарна економика се състои от тези два компонента, които се съдържат и в фразата социална, пазарна и екологична. Обаче това са, два, а, е, това са три равностойни аспекта. Господин Оттингер, много ви благодаря. Вие отговорихте на голям брой въпроси. И правилата а, предвиждат в, в заключение да ви дам думата за заключителни думи. Разполагате с 5 минути. Заповядайте, имате думата. Уважаеми дами и господа, много ви благодаря за атмосферата, която ми се стори доста по-приятна, отколкото очаквах. Е, вие бяхте е, спортсмени, бяхте много честни с мен. А, е, успях да се убедя колко много експертно знание е събрано тук. Затова аз смятам да търся интензивен контакт в работен план с вас както тук, така и в сесиите в Старасбург, така и в вечерни неформални разговори без дневен ред, е, когато ще можем да говорим за нашите цели, за нашите тревоги и съмнения. Отворен съм за разговор с всеки от вас, независимо от коя партия е той или тя. Всички сте еднакво важни за мен. Ясно е какви са целите. За изпълнението им са направени вече редица стъпки. Ще продължим по този път. Член 194 според мен ни възлага едно задължение, но ни дава един шанс. И ние трябва да изпълним тези разпоредби с живот и това ще бъде нашата мисия през следващите 5 години. Когато казвам нашата, имам предвид вашата мисия, мисията на съвета и моята мисия като ваш партньор този смисъл аз се радвам на сътрудничеството, което ни предстои. Надявам се да ми дадете кредит на доверие, от който аз ще се възползвам. Днес бяхте изключително колегиални и честни с мен. Чувствах се чудесно тук. Желая ви приятен ден! Господин министър-председател, е, аплодисментите показват, че колегите са се чувствали добре по време на този разговор. Благодаря ви за ангажирания разговор. Е, кани координаторите на среща в 9 е, часа. По-късно днес ще се срещнем в комисията. Благодаря ви.